Уважаеми колеги, преди да подновим нашата работа днес, бих искал да изразя голямата си тревога за това, че на 38 години затвор и стотици удари с камши бе осидена Сотоде, която спечели наградата Сахаров през 2012 година. Единствената й вина бе, че се бореше за правата на човека в Иран. От името на Европейския парламент искам да заклеймя тази абсурдна присъда и смятам, че всички вие сте съгласни с мен, че трябва да поискаме незабавното освобождаване на Назрин. Искам също така да израза съболезнованията на, към семействата на 76 жертви от наводненията в тази страна. Ние сме готови да помогнем. Уважаеми колеги, това е последната сесия преди европейските избори. Бих искал да ви благодаря благодаря ви за вашата работа. Благодаря ви за ангажимента към работата по време на моето председателство на парламента. Това, което аз трябва да правя е да сложа в центъра на политическия дебат Европейския парламент. Трябва да кажа, че съм изключително удовлетворен от това, че организирах много срещи с ръководителите на държавните и правителствени ръководители, за да покажа, че ние наистина сме в сърцето на бъдещето на Европа. Смятам, че всички биха искали да има повече правомощия Европейския парламент. Тоест, трябва да се подсили политиката в Европа. Работихме всички заедно две години и половина и аз в своята роля се опитвах да бъда неутрален, като в същото време се опитвах да защитавам правата, както и значимостта на всеки един от вас, депутатите. всяка една от политическите партии, групи тук. Исках, или поне се опитах да проявя уважение към всички депутати. Питах се да позволя на всеки един от вас да изрази свободно позицията си. Искам да се извиня, ако съм направил грешки. Когато човек работи, прави и грешки. Но винаги съм се опитвал да бъда честен и лоялен към парламента, за беше чест да председателствам. Бях избран от голямо мнозинство от вас на тази си длъжност. Исках да се спазват правилата. Опитах се да направя така, че да чуя всички. Тези две години и половина за мен беше чест да подпиша резултата от вашата работа над 180 пъти. Мисля, че постигнахме изключителни резултати. Опитахме се да бъдем водещи в събитията. Винаги съм се опитал да, опитвал да работя така, защото Европейският парламент да контролира комисията, не да бъде контролиран от нея. Винаги да вдигаме високо глава пред другите институции, да бъдем на едно ниво с тях. Опитах се също така да поддържам или да спазя всичко, което обещах деня, в който ме избрахте, когато представих своята кандидатура. Искам да гарантирам пред вас, че за мен това бяха две години и половина, които бяха изключителни. Благодаря отново на всички ви за всичко това, което извършихте. Внимателно слушах критиките, всички критики, всички резерви, които изразявахте към мен самия и към работата. И слушах позиции, които са различни от моята. Мисля, че получих добри съвети и никога не съм подценявал критиките, никога не съм подценявал позиции различни от моята. Опитвах се да бъда председател, който е независим, който се опитва да придаде стойност на работа на всеки един от вас. Тази работа в крайна сметка е факт благодарение на работата на всички служители, на всички устни преводачи. Благодаря на устните преводачи за услугата, която предоставят на Европейския съюз, на този половин милиард, който ние представляваме в Европа. Без тях няма да можем да постигнем целите, които постигаме в момента, дори и по време на тази последна ни сесия. Благодаря, благодаря на всички. Трабахо. Este Parlamento será sempre mi corazón. Мисля, че този парламент ще бъде винаги в сърцето ми. Благодаря на всички ви. Подновявам работата на заседанието, което бе прекъснато на 4 април. Протоколите и текстовете, прияти тогава, са раздадени на всички. Има ли някакви бележки по тях и възражения? Заповядайте pane předsedající pane předsedo milý. Уважаеми господин председателю, скъпи Антонио, искам този момент сега да го представям по друг начин, но по 100 84 ти член съм излязал с едно възражение, два пъти го подавам, никой не обаче не реагира на моето искане по този член от правилника, дали може да се обърнете към секретарията и да го а, помолите да ми даде отговор на това възражение, което правя. Въпрос ли беше това или искане? byla to žádost. Byla to žádost, aby opravdu, když... Имаше едно... Реално беше искане. Когато се представи възражение по съответния член, би следвало да се спазва правилника и в рамките на 24 часа трябва да получиме писмен отговор на нашата искане. 15 дни са минали вече и никой не е реагирал на моето възражение. Добре, ще получите бързо отговор. Що се отнася до протоколите? Има ли някакви съображения по тях? Няма. Тогава може да сметнем протокола за прият. След изборът на господин Ивари Падър за депутат в Националния парламент в Естония, Европейския парламент отбелязва, че е освободено неговото място. От 4 април 19 година компетентните органи на Естония ми съобщиха, че господин Ханес Хансо ще замести господин Падар от 4 април 19 година. Добре е дошъл на новия колега. Искам да ви припомня, че имате пълни права в парламент и в неговите органи по съответните правила на нашия правилник. От социалисти и демократите поисках ми изпратиха номинации за състава на комисии и делегации. Те ще бъдат записани в протокола. Ако няма никакви възражения срещу протокола, ще се смятат за прияти. Комисията по конституционни въпроси предлага тълкование на член 32, алинея 5, първи подпараграф и а, член 149а, линея 2. Този текст може да намерите на веб страницата на пленарното заседание и ще бъдат част от протокола на нашето заседание. Тълкованията ще бъдат прияти, ако до 24 часа няма политическа група или определен брой депутати, които не се противопоставят. След консултациите, които са предвидени по член 234 от финансовия регламент, Комисията за развитие и Комисия по бюджета ми предадаха своята обща позиция за разширяването на доверителния фонд на Съюза за Централно-Африканската република, създаден от Европейската комисия с решение на 11 юли 2014 и който при е валиден до 30 юли 2019 година. Тази позиция може да намерите на веб страницата на пленарното заседание и ако няма възражение от политическа група или членове, които да стигат до съответния брой нужен за това, формално ще изпратя тази позиция на Европейската комисия. Искам да ви информирам също така, че след прекъсването на нашата работа на 4 април съм подписал като председател по член 78, заедно с председателя на съвета, един акт, който е свързан с законодател, обикновената законодателна процедура. Заедно с председателя на съвета в среда ще подпиша 19 акта, които са одобрени от по обикновената законодателна процедура. Това отново е по член 78 на парламент и съответните наименования на тези актове ще бъдат част от протокол на днешното заседание. Сега преминаваме към дневния ред. Окончалният проект за днем ред бе прието от председателски съвет на 11 април по 149 член. Вие разполагате с този дневен ред. След консултации с политическите груми бих искал да ви предложа следните предложения за видоизменение на окончателния дневен ред. Момент. Момент. Апровямо questo, poi vi do... Нека да одобрим това и след това ще ви дам думата. Европейски съвет и комисията ще имат своите изявления за заключенията на Европейския съвет до 10 април 2020 година за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Те ще бъдат преместени от сряда на вторник сутрин. Има ли възражение? Няма. Нека сега да чуем господин Вайц. Благодаря, господин председател. Аз искам да направя препратка към член 163.а става дума за една петиция на граждани за финансиране на Exxon и Oxon Mobile, която фирма ощетява околната среда. Exxon Mobile бе поканена на изслушване но фирмата не пожела да участва в изслушването, казвайки, че трябва да участва в съдебно производство. Но според нашия правилник, ако едно предприятие или фирма не участва в, припокана в изслушване, то тогава това предприятие не би трябвало да има достъп като лобист в парламента. Смятате ли да оттеглите правата на това предприятие, така както помолиха голяма част от депутатите. Е Председателят не е компетентен. Главният секретар разглежда този въпрос, както бе казано и на последния председателски съвет. Ще бъдат информирани, когато се вземе решение. Благодаря, господин Мариас. Благодаря. В исторически е задължително Европейския парламент да признае геноцид на е, е, понтийските гърци. 100 години са изминали от това събитие от 1919 година. Кемал е, Паша навлиза в региона и извършва убийства. Председателят пред... Вижте сега трябва да ви кажа, че трябва да ми казвате за какво става дума. Първо ми кажете за какво ще говорите и след това ще ви дам думата. Не можете да се изкажете преди да разбера за какво ще говорите. Вие е Да, господин председател, уведомен бяхте от нашата група. Вижте сега, първо ще говоря аз, после ще говорите вие. Групата на ЕКАРЕ поиска да се добави една декларация от името на Европейската комисия за признаването на геноцида срещу понтийските гърци 1914-1923 година, като последна точка преди едноминутните изказвания. Дебатът би трябвало да приключи с резолюция. Господин Мариас, сега обяснете защо има такова искане. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η αναγνώριση... Благодаря. Европейският парламент трябва да признае геноцида на понтийските гърци. Това е абсолютно задължително, защото тази година се навършват 100 години от това масово избиване на гърците в района на Понтия. Когато Кемал Паша пристига там през 919 година, се извършва реално едно етническо прочистване. Над 350 хиляди мъже, жени и деца са избити. Масови изнасилвания, хвърлени, взети в робство лица – Гърците там са били избити само защото са гърци и християни. Затова настояваме днес в дневния ред да бъде е, поискано комисията да излезе с изказване по събитието, т.е. да се признае геноцида на понтийските гърци е, в е, периода 1919-23 година. Също искаме да приканим евродепутатите да се включат в този дебат, защото ние имаме своята историческа отговорност. Сега се навършват 100 години. Иска ли някой да се изкаже против? Няма, добре. Ще гласуваме електронно, за да се добави такава декларация на комисията за признаване на геноцида срещу понтийските гърци 14-23 година на миналия век ще се приключи с резолюция след този дебат. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Предложението се отхвърля. В понеделник групата на ГУЕ поиска декларацията на съвета и на комисията за заплахата а, на подаващите сигнали, в случая Асанж, да бъдат част а, от доклада на госпожа Розиер за защита на лицата, съобщаващи за нарушение на правото на съюза. Давам думата на госпожа Торес, която ще каже какво искат нейната група. Нали яйка протехер. Благодаря. Да казваш истината не е престъпление и трябва да защитаваме тези, които го правят. Това, което се случва в момента и това, което върши е, щатите в Гуантанамо, Афганистан, Сирия и къде ли не по света, да се потиска истината не може да толерираме. Трябва да се чува истината. И когато сега се иска екстрадиция на господин Асанж, това е заплаха за истината. Европейския съюз трябва да заеме позиция. И позицията трябва да бъде на страната на демокрацията и законността. За това искам да се гласува поименно тази тема да влезе в нашия дневен ред. Именно да се разгледа случая на господин Асанж. Има ли някой против? Заповядайте. Против ли сте? Do you want to talk? Please, you have the floor. Заповядайте. We the Greens, we do... Ние зелените искаме да добавим допълнителна точка, в която да обсъдим казуса Асанж. Ние се страхуваме от екстрадицията му в САЩ, но смятаме, че това трябва да е допълнителна точка, отделна точка в дневния ред. Ренарто, прего. Президенте, como abogado, yo presenté Господин Нарт, аз представих първия случай, когато ставаше дума за измъчвания в Гуантанамо. Но едно е нещо, резолюция от общ характер, която е в защита на правата на хората, а друго нещо е да се говори за един специален случай, отделен случай и от него да се правят общи заключения. Това, за което става дума, е защита на правата, а не на отделен човек. Е- Сега гласуваме за предложението на ГУЕ да се добави заплахата срещу е, подаващите сигнали и това да бъде включено към точката доклада Розиер защита на лицата съобщаващи за нарушения. Моля, гласувайте електронно. Voto chiuso. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме нататък. НП поиска гласуването по доклада Ресле във вторник за разследвания на ОЛАВ и а, сътрудничество с а, а, прокуратурата да бъде оттеглен от дневния ред. Моля да обясните. Уважаеми колеги, има две изменения за, към доклада за две сиви области, а именно да се правят разследвания на служители в комисията без, без да си, им се снеме имунитета. Същото се отнася и за депутатите, но европейските депутати не бива да страда да са в по-лошо положение от националните депутати. Мисля, че Следващият парламент трябва да вземе решението, защото смятам, че дори и през септември да гласуваме има достатъчно време, защото съветът няма становище. Ако гласуваме утре, това ще отслаби идеята на текста. Ето защо аз моля за отлагане на гласуването. Ha chiesto di parlare contro, onorevole Con. Против господин Кон ще се изкаже. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз смятам, че това е неприемливо. Това предложение ние решихме, че при новия регламент за ОЛАФ е, този регламент трябва да се приеме много бързо, защото тук става дума за уреждане на отношенията между Европейската прокуратура и ОЛАФ. Последната преработка на регламента струваше 7 години. Нямаме това време. Виждаме, че тези предложения не се ползват с мнозинство. Нищо обаче по принцип няма да се промени, ако са заподозрени депутати по отношение на разследванията от страна на Олаф. Ето защо моля да гласуваме през тази сесия. Благодаря. Нека сега да гласуваме електронно поименно предложението на НП да се оттегли от дневния ред доклада Гресле за разследванията на ОЛАФ и сътрудничество с Европейската прокуратура. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Предложението се отхвърля, така че дневният ред остава такъв, какъвто бе. Групата ГУЕ поиска да се добави като трета точка след обяд вторник една декларация на върховния представител на Съюза по външни работи и политика за сигурност за признаването от страна на САЩ на голандските възвишения като израелска територия и евентуалното анексиране на а, поселищата по западния бряг. Господин, госпожа, извинете, Матиас има думата да представи това предложение. Благодаря. Декларацията на президента на Штатите за голландските възвишения, където те се признават като територия на Израел, е абсолютно едностранна. Е, Нетаняхо говори в същия смисъл. Тук се поставя под въпрос едно много деликатно равновесие. Ние сме наясно, че е Израел нарушава международните споразумения и международния, международното законодателство. За това поспешност трябва да обсъдиме положението и да излезем с позиция. Нека госпожа Могерини като върховен представител да излезе с становище за положението там, включително и за голандските възвишения. Абсолютно не можем да се е, примиряваме с това, което говорят щатите Израел. Иска ли някой да се изкаже против предложението на групата ГОЕ? Добре, нека тогава да гласуваме предложението да се добави една декларация. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Предложението се приема. Добавя се като трета точка. Е, След обяд във вторник една декларация на заместник представителя, заметник председателя, извинете, е върховен представител за признаването от страна на САЩ на голандските възвишения, възвишения като израелска територия. Отново във вторник го е поиска да се добави изявление. Заместник председател на комисия върховен представител за външна политика и политика за сигурност за ситуацията в Судан. Това може да бъде трета или четвърта точка след обяда. Давам думата на господин Жуал Пимента Лопес, който да представи това от името на неговата група. Омар Албашир лидера е un режим. Благодаря. Омар Албашир е, е представител на един авторитарен и потиснически режим в е, Судан. Този режим извършва преследвания на политици, на журналисти и представители на социални движения, налага бюджетни економии Външната намеса налага и има отношение към този режим. Ние сме налагали санкции. Но в момента народа в тази страна се мобилизира, за да отхвърли президента. Е, тези действия са били посрещнати с е, въоръжена намеса. Сега настояваме е, правителството да се оттегли и да се свикат избори. Положението в момента налага именно такива действия. Иска ли някой да се изкаже против искането на групата ГОЕ? Добре. А, не, заповядайте. Господин Буштинаро atunci când am planificat... Господин председател, когато планирахме поканата на върховния представител за бъдещето на Европейския съюз, тогава казахме, че ще обсъждаме темата, за да може парламентът да обсъди този въпрос с върховния представител. Това е важно послание за следващия парламент. Добавяме допълнителни теми, а пропускаме главната цел. За това, моля ви, нека не набъбва прекалено дневния ред защото стратегическите цели ги губим. Нека да гласуваме предложението на ГУЕ да се добави една декларация на заместник председател и върховен представител за положението в Судан. Кой е за предложението на групата ГУЕ? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И така, добави се едно такова официално изказване за местни присъдли върховен представител като трета и четвърта точка в дневния ред. Групата на зелените поиска да се добави след обяд във вторник една декларация за евентуалното екстрадиране на Жуляна Санш. Това бе едно предложение, което казахте преди малко. Искате ли да се изкажете отново и да повторихте това, което кажете, тъй като това е отделно? Искахме заедно да го представим, но сега го представям отделно. Да гласуваме без ваше изказване. Кой е за това да се добави един дебат за всъщност по изказване на комисията за, против, въздържали се, Отхвърля се според мен, но по-добре да направим електронна проверка. Нека да направим проверка. Voto е Прекратете. Предложението се приема. Добавя се във вторник една декларация на комисията и съвета за евентуалното екстрадиране на Асанж като последна точка от дневния ред. След това, сряда, социалисти демократи поисках като първа точка сутринта да има дискусия за доклада Балас, координиране на е, системите социална сигурност. За това и пленарното стане ще започне в 8.30. Давам думата на госпожа Родригеш да представи искането на своята група. Uh, Господин председател, от името на социалистите и демократите искам да предложа докладът Балас да се обсъди като първа точка в сряда, защото смятаме, че тази, този въпрос е много важен, а именно достъпа до социална защита. Всички европейски граждани трябва да имат на разположение този достъп. Всички тези, които се движат из Европа. Смятаме, че европейските права са остарели. Докладът осъвременява тези правила. Това е много добър напредък за Европейския парламент. Вярно е, че съветът още не е достигнал позиция но ние може да обсъдим въпроса, така че да подсигурим напредъка в тази област. Това е много важно за европейските граждани. Ето защо ние предлагаме тази точка да бъде първата точка в сряда. Иска ли някой да се изкаже против това предложение? Балас. Балас. Уважаеми колеги, моля ви да не одобрим това предложение. Нека го отхвърлим. Вярно е, темата е много важна за европейските граждани, но след дълги преговори не успяхме да постигнем резултат, който да бъде подкрепен и от съвета. Тук в парламента, особено в компетентната комисия, мненията са разделени. Няма нито една политическа група в Европейския парламент, която да е доволна с резултата. Трябва ни повече време. Нека през следващия мандат да работим по тази тема без времеви натиск и това се отнася и за други теми, които са важни. Нека не прибързваме като вземаме решение. Като Европейски парламент ще ограничим прав, правата си, да, ако избързаме на първо четене и в последствие няма да може да представяме разумно желанията на нашите граждани през следващите преговори. Нека не одобрим това предложение. Euh, Благодаря. Съвсем набързо да кажа, че е, мандата бе гласуван в е, парламентарната комисия, бе потвърден тук в пленарна зала и припомням, че парламента бе единен в е, дискусията си и е, сега всъщност е, съветът е този, който налага блокиране на темата. Така че за следващия мандат е много важно ние да сме заели една твърда позиция, и то благоприятна, така че е, да се покаже какво мислиме ние. Ня, членове, някои членове на съвета се противопоставят. Мисля, че демократично е напълно нормално парламента да се произнесе на, пълно, е, на първо четене, защото си свършихме работата и би било много жалко. Имаше един солидарност по темата. Благодаря. Аз искам да се изкажа за това да включим тази точка в дневния ред. Естествено, нормално е да има тристранна, тристранна среща, в която няма резултат, в която съветът не одобрява резултатите или пък няма мнозинство. Нормално е след това ние в Европейския парламент на първо четене да постигнем определена позиция, а именно позицията, с която влязахме в преговорите. Чух аргумента, че всичко това не е озряло и за това няма нужда да постигаме съгласие до момента. Но, нека ви напомня, нещата бяха много озрели, имахме много тристранни срещи. Сега, ако ние самите се нараним и действаме така, защото само в съвета няма единодушие, то в такъв случай не може да защитим своята собствена позиция. Това за нас ще е провал. Нека ви напомня това, което казахте вие преди време, господин Таяни. Става дума да укрепим ролята на парламента и ако отхвърлим това предложение, ще направим именно обратното. Нека да гласуваме по предложението на социалистите и демократите. Те искат да се добави като първа точка в дневния ред сряда една дискусия за доклада на господин Балас. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Прекратете гласуването. Предложението се приема. И така заседанието ще започне e в 8.30. Гласуването ще бъде в четвъртък. Измененията, всъщност крайният срок за измененията ще бъде вторник, 16 април в 10 часа. Крайен срок за разделните гласувания сряда, 17 април в 4 часа след обяд. За сряда групата СПД поиска да има декларация на съвета и комисията за универсалната цифрова идентичност, е, фундаментално право за всички европейски граждани. Иска това да е първа точка от дневния ред този ден и накрая да има резолюция, която да се гласува в четвъртък. Дам думата на Фабио Касталдо, който да обясни предложението на своята група. Благодаря, господин председател. Аз предлагам да добавим към дневния ред един дебат за едно основно право правото на цифрова идентичност. Интернет е едно място, където има и публични дейности, и личен живот. Следователно, колеги, мисля, че стигнахме до момента, в който трябва да опазим правата на хората в интернет. Това, което се случва в интернет, има пряко въздействие върху действителността, върху реалния живот. Така че трябва да има същите условия, същите права и същата защита на всички граждани там. Неутралността на мрежата е изключително важен принцип. Той дава възможност за равенство дори в виртуалния свят. Съюзът трябва да се намеси. Не става дума за нещо, което можем да отлагаме. Основното право за достъп до интернет всъщност е една предпоставка за да има все повече възможности в интернет. Но след този достъп до интернет, то тогава всеки гражданин трябва да е защитен и да може да бъде бъде разпознат. Затова искаме нашия парламент да говори по темата основно право, цифрова идентичност. С това се свързват много други права, като правото защита на личните данни, което е призната от картата, хартата от Ниса, Ница и правото да бъдеш забравен. Трябва да се включи един дебат с резолюция по тази точка в сряда сутринта. Благодаря ви. Иска някой се изкаже против? Добре, тогава нека гласуваме електронно предложението на СПД да се включи тази точка в дневния ред. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Предложението се отхвърля. И така фиксирахме дневния ред. Прего, онореволе Кораца Билт. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Искам да засегна въпроса за нещетата на децата, които пострадаха от ИДИЛ. Някои от тях са в затвори в Ирак и Сирия. Те живеят при ужасяващи условия. Обръщам се към вас и към държавите членки да спасите тези деца и да ги да ги доведем в Европа, за да може да се грижим за тях. Нито едно дете не е родено терорист. Трябва да уважим тяхното достоинство, трябва да уважим и Хартата за човешките права и Конвенцията за правата на децата. Тези деца не бива да плащат за престъпленията, извършени от техните родители. Надявам се да ме подкрепите и да се съгласите с мен. Благодаря ви. Сега преминаваме към дневния ред. Kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak. Добър ден на всички! Good afternoon, ladies and gentlemen. Szeretettel köszönöm. Добър ден, дами и господа. Продължаваме. Първо е доклада за... на госпожа Розиер. Заповядайте, госпожо Розиер. Yes, да, забелязахме, че има процедурен въпрос. Имате думата по процедурния въпрос. Благодаря. Много съжалявам, че господин Таяни излезе от залата. Съвсем не е маловъжна темата. Искам да коментирам заседанието на бюрото и там ще се разглеждат един доклад по член 17 за взаимоотношенията на религията и нашия парламент а също така и възможностите, които са дадени на представители на религиозни организации да извършват лобинг в нашия парламент те е, започват с кампании срещу правата на човека, правата на лицата с различни социална, е, сексуална ориентация и друга и ние им позволяваме да влизат и да правят кампании в парламента. Искам това да влезе в е, дневния ред на бюрото, да се обсъди, ако трябва и в следващия парламент. Абсолютно сериозни са тези неща и трябва да бъдат обсъдени не само от бюрото, но и от всички евродепутати. Благодаря ви за изказването. Отбелязвам си това, което казахте. То ще е част от протокола. Да, ще го запишем в протокола. И сега първа точка от дневния ред. Отново госпожа Розиер, заповядайте госпожо Розиер за защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза. 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, скъпи колеги, много е важен дебата за нашите граждани. Става дума да признаем е, много важната роля на лицата, които подават сигнали. Тук става дума за прозрачност, за добро управление, но не само на економическа основа. Да, да дадем закрила на тези, които имат смелостта да проговорят, за да ни защитават. Европейския парламент влиза в една много напредничева материя за защита на лицата, подаващи сигнали. Нашия парламент от 2014 година започна с тази тема, за това колко е важна ролята на тези лица. Заехме много ясна позиция, включително и с резолюции. Но от тогава има много скандали. Люксликс, Дизел, Гейт и много други. И е ясно, че лицата, които продават сигнали, са в много уязвимо положение. Опитахме се да направим поправки към директивата и искаме да изградим една истинска защита на лицата, подаващи сигнали. Тук е, искаме да се изкажем, защото си даваме сметка, че няма достатъчно юридически основания за да действа е, Европейският съюз. Това беше поне преди три години. Сега вече имаме възможност да работиме по директива за закрила на тези е, лица. Искам да поздравя и всички представители на гражданското общество, които работиха енергично и усилията им дадоха резултати. Ние се вслушваме в е, гласа на европейските граждани и искам да поздравя и Европейската комисия за това, че работи е, с е, творчески дух и много ангажимент, за да можем да се справим с трудностите, които, пред които се изправяхме, за да можем да предоставим такава закрила на лицата, които подават сигнали. Тази закрила е възможно най-широката, която можем да постигнем. Ние е, излязохме в парламента с е, доклад по собствена инициатива на тази тема и нашите препоръки са взели ти предвид ще бъдат закриелени не само работещите, но и е, стажанти, консултанти и други външни лица спрямо предприятията. Също така осигуряваме е, закрила за лицата, които са партньори на подняващите сигнали, които също могат да бъдат е, засегнати от е, е, действия за възмездие. По време на преговорите се опитахме да запазим основните е, амбиция на комисията, но искаме да се разшири и приложното поле. То се простира от защитаване на економическите интереси до околната среда и здравеопазване. Искаме обаче да се е, наложи по-широко хоризонтално законодателство, не само отраслово много е, солидна база може да се създаде с цел да сменим и менталитета. И също така много се радвам, че отново формулирахме задължението да има задължит, да се разгледа материята за подаването на сигнали вътре в самото предприятие. Ние предлагаме подобрения с цел да отпадне това задължение, което съществуваше преди за подаващите сигнали. Тоест, предлагаме наистина ефективна закрила, имунитет също така. Доста се борихме с някои от страните членки да искаме някои от елементите на защитата, а също така искаме и роля за представителите на работещите. Целта е, е тези лица е, да не остават е, сами, защото те част, често се сблъскват с силата на многонационални компании. Благодаря на докладчиците в Сянка, които работиха много ефективно и ние показваме колко единен е парламента по тази тематика. Успяхме да преодолеем дори и съпротивата на съвета. Благодаря и на председателя на парламента, който действа много енергично за постигане на отличните ни резултати. Благодаря и на госпожа комисар Юрова, която работи с нас по директивата. Надявам се, че утре в гласуването ще е, успеем да материализираме нашите усилия. Благодаря. Сега господин Виегас има думата за една година. Една минута, извинете. Е, билион de сеньоре президент, е eu Благодаря, госпожо председател. Един милиард евро е, е стоиността на е, данъчните и е, фискалните измами или неплащането на данъци в Европейския съюз. Тоест, целият бюджет, примерно, за здравеопазване и образование в Португалия. И е, лицата, които подават сигнали, се борят именно с това е, явление, но е, те се излагат на опасност, включително губят живота си, както Дафна Геруана Галиция. Работихме много усилено, за да предоставим поне минимални гаранции – за защита на тези е, лица. Защото в момента е, подаващите сигнали са единствените, които всъщност е, стигат до положение да бъдат осъждани, а пък неправомерните действия на големите предприятия си продължават. Благодаря. Сега от името на Комисията по граждански свободи госпожа Руис. Gracias, Presidenta. Fui la encargada de elaborar la opinión de la Comisión LIBE, a pesar de... Благодаря. Аз отговарях за становището на Либе. Ние работихме по цялото законодателно предложение на комисията. Юри ни помогна много, за да може да предложим една позиция на парламента, която ще е в полза на европейските граждани. Ние укрепваме правата на европейските граждани. Много хора се страхуват от отмъщение, от репресии. Чрез тази директива хората биват защитени. Освен това, защитаваме и източниците за разследващите журналисти. И това е защита на обществения интерес, защото без хора, подаващи сигнали, никога нямаше да разберем за укриването на данъци и за други големи скандали. А това са все деяния, които ощетяват нашата демокрация. За нас е задължение да защитим всички хора, подаващи сигнали. Благодаря от името на комисията госпожа Йорова. Уважаеми депутати, госпожо председател, първо искам да благодаря на Вержини Розиер, докладчицата, на всички докладчици и както на председателството на съвета за усилената работа. Постигнахме бързо съгласие по това важно предложение. Да, съгласна съм с госпожа докладчика, че преговорите не протекоха никак лесно, но всички знаем, че работим по нещо много важно. И Европейската комисия смята, че постигнатото съгласие е един балансиран компромис. Той гарантира добра защита на разобличителите и укрепва изпълнението на европейското законодателство. Последните скандали, като Дизелгейт, Люксликс, панамските досиета, Кембридж аналитика, нямаше въобще да се появят, ако нямахме е, такива разобличители. Ние ги защитаваме посредством тези правила и можем по-добре да предотвратим измами, корупция, корпоративно избягване на данъци и уронване на околната среда. Нужни са високи стандарти, добри канали за подаване на сигналите, както и широко приложно поле. Лицата, подаващи сигнали, могат да използват вътрешните канали, когато може да бъде ефикасно решено а, това нарушение в рамките на тяхната организация. Важно е да има много добре развити вътрешни канали в дружествата, които имат над 50 служители в държавните институции, така ще може разобличителите ясно да подават сигнали. Но знаем, че това е важен въпрос за вас те, тези разобличители могат да съответно да се обърнат и към компетентните органи, в зависимост от конкретния случай. Те ще бъдат напълно защитени, когато го правят. Директивата трябва да засили изпълнението на законодателството. Това всъщност ще направи така, че желанието на комисията да засили изпълнението да стане факт. Това е заложено в нашата комуникация. По-добри резултати, по-добро законодателство. Това е една директива за минимални общи стандарти. Комисията насърчава държавите членки да разширят правилата на тази директива към други сфери, за да се заложи цялостна рамка за защита на разобличителите. Тази възможност сега е отразена в текста и като част от компромиса по материалното приложно поле, ние сме предвидили преразглеждане изпълнението на директивата в максимално кратки срокове. Това означава през 2025 година, т.е. 4 години след транспонирането на същата и в този контекст да се включат социално-политическите сфери в приложното поле на директивата. Това ще даде възможност да видим как директивата ще си взаимодейства с настоящото законодателство. Европейската комисия ще направи и политическа декларация, която ще бъде добавена към този текст, което да отговаря на член 27 от директивата. Комисията ще разгледа възможността да предложи разширяването на приложното поле към определени актове на базата на член 153 и 157 от учредителния договор за функционирането на Европейския съюз, след като са проведени консултации с социалните партньори, там където това е нужно и което да отговаря на член 154. И в заключение – Залагайки тези стандарти, Европейския съюз показва, че иска прозрачност, добро управление, отчетност, свобода на изразяването. Това са ценности, върху които почива самия съюз. Това е важен сигнал, който изпращаме на гражданите точно преди европейските избори. Ние подкрепяме компромиса, постигнат от законодателите и очакваме утрешното гласуване. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега господин Фланаган за една минута от комисията КОНТ. Благодаря. Хората, подаващи сигнали, са страхотни хора. Те са много смели. Те поемат огромен риск. Дано с този текст не направим така, че човек трябва да е специално коръжлия, за да може да подава сигнали. В моята страна в момента тези хора са под голям, под голям физически и финансов натиск. Това, което може да направим е да създадем ситуация, в която никой не бива да се страхува да подаде сигнал. Защото тези хора трябва да могат да живеят, трябва да могат да дишат. Мисля, че с този текст правим нещо добре. Аз ще го подкрепя. Благодаря. А сега от името на Комисията по заетост Господин Директивата не дава достатъчно сигурност на е, разобличителите и подаващи сигнали. Затова докладчикът ни изложи как, искаме да я подсилим. Става дума за защита на интереса на обществото. Затова и приложното поле трябва да бъде максимално широко и изключенията минимални. Държавите членки искат да има голяма гъвкавост, което означава, че може да се случи и да се противопоставят някои правителства. Комисията трябва да следи е, стриктно да се изпълняват е, разпоредбите за защита, които приемаме. Вие говорите за насоки, госпожо е, комисар. Може би трябва да има и тълкователни текстове, така че всички държави да приемат режими за максимална защита срещу подаващите сигнали за нарушаване на обществения интерес. Ето случаят сега с Жулиана Санш. Тук трябва да се прилагат и разпоредбите на международното право. Благодаря. Сега от името на е, Комисията за околна среда, господин Омарджи. Госпожо комисар, казвате, че искате да защитите подаващите сигнали. Много добре, но кой сега ще спаси Жулиан е, Асанж? Би следвало в наша чест е задължение да признаеме какво направи той, защото той разкри масовото шпиониране от страна на Съединените щати към европейски държави. За това Днес незабавно трябва да му дадем политическо убежище. Знаете, че той рискува да бъде екстрадиран. И е, всички подаващи сигнали, които искаме да защитим с това законодателство, би следвало да бъдат закрилени от подобен терор. Въпросът е да осигурим защита на тези, които преследват които биват преследвани, е, хвърляни в е, съдилищата и убивани е, само за това, че искат да защитават обществения интерес. И нашите усилия трябва да започнат първо с даване свобода на Асанж. Благодаря. Сега думата има господин Хунтис. Благодаря. Задържането на Джулиан Асанж показва как ще изглежда бъдещето. Бъдеще пълно с репресии, където неолибералите, всъщност където заплахата срещу неолибералите веднага те превръща в престъпник. Вижда се съвсем ясно какво се случва. САЩ и варварските действия на тази страна в Афганистан, в Близки изток и навсякъде, всичко това, което излезе в Wikileaks, превърнаха Асанж в а, обществен враг номер едно. Трябва съвсем ясно да кажем, че такъв тип а, разследваща журналистика е много важна за демокрацията. Арестуването на Асанж е нещо важно. Трябва да го защитим, ако искаме различно бъдеще за Европа. Трябва да се обединим срещу този тип нападение срещу свободната журналистика. Благодаря. Следващият оратор е господин Атондо от името на АВКО. Заповядайте една минута. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че правим голяма крачка към защитата на публичния интерес и към защитата на хората, подаващи сигнали към защитата на интересите на Европейския съюз, защитата на морала, морала и в обществения сектор, и в бизнеса. Искам да подчертая, хората подаващи сигнали не са престъпници, това са хора, на които трябва да се подражава. За съжаление обаче, това са хора, които са загубили работата си те са преследвани, те са под финансов натиск, те биват подвеждани под отговорност в някои страни и това трябва да се прекрати. Затова тази директива е добра тя е завършена. Това бе казано. Това е отразено и в становищата на политическите групи. Това е чудесна стъпка и се надявам правителствата да могат да приложат директивата напълно. Благодаря. А сега от името на политическите групи, от името на НП, господин Аксел Фос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за съответните текстове. За съжаление, трябваше да работим под голям времеви натиск. За тази важна тема трябваше да имаме повече време, но благодаря и на докладчиците в Сянка, благодаря им, защото те с много голям ангажимент работиха при тези напрегнати условия. Имаме насоки за правомерното подаване на сигнали. Мисля, че текстът взема предвид всички необходими условия, свързани с правото за подаване на сигнали. Трябва обаче да оценим кое е правомерно и кое е неправомерно. И не бива да говорим за етика и морал. Трябва да стъпим на правото. Мисля, че е хубаво, че малките и средни предприятия също са взети предвид, защото е, разходите за приложение за тези предприятия ще са много големи. Трябва да се намери начин тези разходи да се намалят, може би чрез конфедерациите и сдруженията на малките и средни предприятия. Трябва да се намери модел, в който сигналите се подават по вътрешен ред или на външен орган, без непременно веднага да се достига до медиите. Благодаря за приноса от всички страни. Мисля, че е НП може да подкрепи този текст. Благодаря. Следващият оратор госпожа Кауфман. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес е много важен ден за мен. 28 години след като бях наблюдател в новите федерални провинции, от новите федерални провинции бях наблюдател в парламента и сега мога да се обърна към вас и да ви благодаря да ви благодаря за тази възможност. Работата ми с вас ми достави голямо удоволствие, защото ставаше винаги дума за общата Европа. Тук са събрани депутати от различни страни. Това е уникалното на Европейския парламент. Наистина много постигнахме и то много, го, много постигнахме заедно. Затова никога не бива да, да, да преставаме да се борим за този проект, не бива националисти и популисти да разрушат този проект. Уважаеми колеги, утре ще дадем зелена светлина на защита на хората, за хората, които подават сигнали за нарушение в името на обществения интерес. И това навсякъде в Европа. Това е защита, за която се борихме дълго време. Надявам се, че колегите, които ще бъдат преизбрани, ще могат да кажат на гражданите какво са постигнали през предишния мандат. На базата на този текст се вижда, че Европа дава добавена стойност за гражданите и аз съм горда, че можех да работя по този проект, по този текст. Благодаря, госпожо. Госпожа Томашич за една минута от Екаре. Лепа, госпожо председавајуча, важно е да о овом предлогу zaštite благодаря, госпожо председател. Много е важно, че обсъждаме сега темата за подаващите сигнали, именно в момента, когато се случи ареста на Жулиан Асанж и в контекста на всичко, което се случва с други разследващи журналисти. Ние имаме за цел да осигурим защита за всички подаващи сигнали в името на обществения интерес, но тази защита има нужда да се обляга на правилните условия и съответните условия в обществото, да съществуват и институции, които да разследват по един честен начин подавената информация тя не следва да бъде предмет на манипулация, а на професионално разследване в, търс... в името на истината. Е, трябва да се повиши ефективността на правните и правоприлагащите области, което е проблем за някои страни. Благодаря. Сега господин Кавада има думата от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Този мандат трябва да гледаме с високо вдигната глава, защото в този мандат защитихме защитата на данните на нашите граждани. Мисля, че Американския конгрес трябва да се вдъхнови от нашата работа и да не смята лицата за цифри. И трябва да помисли какво да направи срещу олигополите на ГАФа. Мисля, че работата, която протече последните пет години, беше изключително важна. Ако господин Сноуден беше европеец, той нямаше да бъде изпратен в малка дача в московския регион, където да се крие и да бъде смятан за човек, който е подложен на лов и да трябва постоянно да се страхува от екстрадиране, където трябва да се бои за кожата си, е, говорим за една Европа. Европа не е само изключително економическо събиране на държави без граници. Това е една общност, която защитава много повече индивидуалната свобода и колективната свобода, откъдето и да е другаде по света. Затова искам да благодаря на изключителните, работи, е, изключителните ни докладчици, госпожа Розиер, която свърши голямата работа, и госпожа Юрева е, през цялото време така, критикуваме комисията, но трябва да кажа, че този текст беше изключително важен. Благодаря ви за работата и вашата работа наистина е отлична и върви срещу онези, които критикуват, искат да върнат Съюза зад националните граници. Благодаря ви и браво! Благодаря ви господин Дюран. Е, Благодаря, госпожо председател. Европа, която защитава интересите на всички, която защитава гражданите. И то е, като цяло, всички. Напълно е възможно това. Няма нужда чак толкова да се търсят нови е, законодателства и договори. Няма нужда да се връщаме към националните граждани. Европа когато в момента се застражава демокрацията от ред нови е, случващи се е, явления, тя може да действа. Тя има нужда от гражданите, от гражданите, които се надигат и е, се възпротивяват на фактите, които искат някои да бъдат скрити. И именно това прави в момента и парламента, благодарение на вас, госпожо Юрова. Благодаря на ваш, за вашето предложение. Благодаря и на госпожа Розиер за работата по доклада. Искам да подчертая още нещо. А именно фактът, че когато парламентът е обединен, когато той застава реално зад общите интереси на обществото, никой не може да ни спре. Ние работим за демокрацията и за правото. Благодаря. Сега думата има господин е, Касталдо е, за Европа на свобода и пряка демокрация. Грация, президент. Благодаря. Най-накрая ще приемем една директива, която цяла Европа чака от година. Средствата, които не влизат в бюджета, корупцията, цената за всичко това е 900 милиарда годишно от БВП. Независимо от всичко това, нямахме конкретни норми за защита на разобличителите. Това са хората, които винаги са на първа линия в тази борба. Сред тях са най-добрите граждани, най-добрите журналисти, които правят свои журналистически проучвания, когато усещат, че трябва да се покаже истината. Трябва да бъдем благодарни на тези хора. И всички им дължим не може да бъдат маргинализирани в обществото. Те трябва да бъдат защитени. Защото не бива да се случва това, което се случи на Дафне Каруана Галиция през 2017 година, както и на Ян Кушах през 2018. С тази директива ние искаме защита на всякакъв вид ответни действия, т.е забрана на такива и за подаващия сигнал и за неговото семейство. Държавите членки могат да наложат още по-високи стандарти от тези, които са минимални. Парадоксално е, колеги, че точно преди приемането на тази директива говорим утре, бива арестован от, арестуван от САЩ Жулиан Асанж, който основа Wikileaks, който излезе с такива факти, които нямаше да разберем, ако той не ги бе извадил на бял свят ще бъде екстрадиран в САЩ, където най-вероятно ще бъде осъден на смърт. Това не може да бъде позволено в моята Европа. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега от името на НП господин Замит. И, синьора президент, синьора комисарио. Благодаря. А, Данкуно, един не fuq din id-direttiva, fuq din Уважаема госпожо комисар, искам да кажа, че утре ще гласуваме този текст и когато гласуваме утрешния ден е годишнината 18-та годишнина Извинявайте, 18 месеца откакто госпожа Коруана Галиция бе убита. Виждаме колко е важен този текст, колко важно е той да стане закон. Този закон изпраща много важно послание в Европейския съюз. Искаме да защитим хората, които познав, подават сигнали и, и разследващите журналисти. За мен е чест, че заедно с други колеги работих по този закон в Комисията по правни въпроси и в Комисията по култура и медии. И аз го сторих. Не само защото този текст защитава хора, които подават сигнали и журналисти, но също така, защото се защитават и правата на гражданите. Хората имат право да знаят, да, информацията, която, по която работят разследващите журналисти. Ние се основаваме на, правно, на правото при защитата на хората, които подават сигнали. Гражданите имат право на информация. Благодаря, господин Коферати. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, прозрачността в политическата динамика и институционалната динамика в економиката е изключително важна, за да се гарантира общия интерес и да се подсили демокрацията. Това, което правим всъщност е една стъпка в правилната посока – Материята беше много деликатна. Искам да благодаря на тези смели хора, разобличителите, които свалиха маската по време на тези няколко последни години на ужасяващи неща. Например, е, документите от Панама, Ликс и така нататък. Те работят за общия интерес, а се подлагат на риск някой да ги преследва, защото ние не ги защитаваме. Ето сега ние ги защитаваме обаче. Това ще насърчи положително поведение, според мен, в бъдеще. Искаме да благодарим на вас, на нашата докладчица, както и на всички онези, които работиха така убедено. Вие имате много важна роля също така, защото смятам, че Европейската комисия трябва да извършва надзор и контрол а, върху този текст, който ще гласуваме утре. Имаше държави, които най-вероятно ще поставят под въпрос това, което сме направили и вие трябва да бдите над него. Много се радвам от постигнато и се надявам да продължите да ни помагате и при изпълнението на тези текстове на практика. Благодаря. Благодаря, давам думата на Юлия Реда за минута. Thank you, chair. Almost... Благодаря, госпожо председател. Преди три години групата на зелените излезе с проекто директива за защита на подаващите сигнали. Тя бе резултат на общи усилия с гражданското общество, журналисти и политици. Ставаше дума и за директивата за опазването на поверителна информация, която беше заплаха. Тук в момента нашия документ съвпада с, с а, разследванията и за Люкс Ликс. Най-важното беше търговската тайна да не се използва като коз в обвиненията срещу разкриващите и е, подаващи сигнали. Подалите сигнали за люкс, ликс реално бяха осъдени и усилията да се отхвърли тази присъда, да се успори, бяха много дълги. Ето сега ние излизаме с проекто директива, която приема точно това, което искахме да се случи в 2016 а именно да има възможността разобличителите да разчитат на закрила на европейско ниво. Благодаря на всички колеги, които работиха. Това е една много голяма стъпка за европейските граждани. Господин Павел Свобода има думата. Благодаря. Права Европейската Кия съюз е общност, която има своите задължения и ако искаме да функционираме така както трябва, трябва да спазваме и е, своето законодателство. И тук е, се дава възможност да осигурим е, права на лицата в една много сложна ситуация да се осигурява закрила на подаващите сигнали – които дават е, информация за нарушаване на европейското право. Разбира се, трябва тази защита да се ползва и от най-новите достижения на техниката. Да се използват всички възможности за откриване на подобни нарушения. И текста трябва да бъде достатъчно балансиран, защитата да е пропорционална и съответстваща на съответните действия. Тя не бива да бъде и в ущърп на работещия. Много добре е, че по време на преговорите постигнахме много добър компромис и ние ще подкрепим проекта. Госпожа Регнер. Благодаря. Властта трябва да бъде контролирана и тази директива е принос към това. Трябва да се защитят смелите хора, които подават сигнали. За това става дума тук. Антуан Делтур и Рафаел Але, тези хора искам да спомена. Те са герои. Те, те е, платиха висока цена. Люкс ликс е, разкри укриване на данъци, повече прозрачност, повече честност. Това искаме ние и благодарение на такива смели хора ние може да постигнем именно това. Благодаря на, Вержи... на, на госпожа Розари, благодаря на всички колеги, които работеха по този текст. Трябва един самоуверен парламент, който да работи заедно, за да постигне един такъв текст. Благодаря на всички колеги. Благодаря, госпожа Жули. Мадам ла президент. Госпожо председател, госпожо комисар, тази директива за защита на лицата, съобщаващи за нарушение, показва, че може да се промени Европа. Нужна е политическа воля, оптимизъм и работа. Европа такава каквато е, не е такава каквато изглежда в мечтите на еколозите, но ние не се отказваме от мечтите си. 2015 година Европейската комисия каза, че не е възможно да има такъв текст, който да бъде записан. Ние, еколозите, обаче доказахме точно обратното. Ние разработихме директива, за да покажем на Жан-Клод Юнкер, че договорите не са едно извинение да не се прави нищо. Защитата на разобличителите означава защита на смисъла на нашата демокрация, защита на общия интерес, а не е, тайните задколисни действия. Нужни са такива смели хора, като Антуан Дантон, който пусна LuxLeaks и ни помага в работата ни срещу избягване на данъчното облагане. Защитата на разобличителите е една победа, която се дължи на нашето упорство. Една победа, която е много скъпа на сърцето ми. Благодаря. Следващия оратор за минута и половина. Благодаря. Скъпа госпожо комисар, скъпи колеги. Всички заставаме зад принципа, че всички, които работят за обществения интерес, трябва да се радват на закрила. И именно за това работим за предоставяне на такава закрила на всички, които работят за обществения интерес. Нали така? Никой е, не поставя под въпрос необходимостта от такава закрила. Но каква е разликата между този, който разкрива в своето предприятие нарушения на закона и е, мерки за избягване на плащане на данъците. Ако той подаде сигнал вътре в предприятието, може да бъде застрашен. Директивата дава възможност именно да се е, преборим с подобни неправомерни практики. Също така се поставя въпроса и за темата на тези, които подават информация, засягаща национални интереси. Госпожа Ана Гомеш има думата. Благодаря, госпожо председател. Тази директива е за интегритета в Европейския съюз. Тези разобличители са изключително важни, за да се борим срещу практиките на определени предприятия, които заплашват нашите интереси. Има някои разпоредби, които заплашваха и връзката между работника и работодателя. Трябва да бъдат защитени работниците. Спомнете си убийството на Дафне Каруана Галиция и какво се случи с нея. Искам да припомня и скандала около LuxLeaks, както и скандала за който извади информация в Швейцария едно лице. При нас пък има футбол ликс в Португалия, тъй като има доста интереси, завързани там с някои адвокати, които отиват отвъд такива практики. Трябва да се борим срещу такива ужасяващи постъпки това е защита на общи интерес. Трябва да се приберат всички тези активи, които не са платени в данъците. Затова трябва да защитим разобличителите. Благодаря на Виржини и благодаря на всички колеги, които работиха по тази директива. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Ели Шлайн е следваща. E благодаря, благодаря на докладчицата Виржини. Трябва да кажа, че доста емоционално се обръщам тук пред вас за последен път, защото затварям един кръг с одобряването на тази основна директива, за която заедно с нашата интергрупа ИТКО от самото начало на мандата се борихме. Искахме да фиксираме минимални стандарти за опазване на разобличителите в цяла Европа със съответни канали и защита, която да защитава хората, които вдигат такива скандали като LuxLeaks и панамските досиета. Тези хора имат нужда от пълна защита, а не ответни действия или пък осъдителни присъди. Те защитават обществения интерес. Утре се надявам ние да изпратим ясен сигнал, силен сигнал. Пет години влязах тук като европейска федералистка и сега си отивам от тук, защото съм все по-убедена, че Европейския съюз е нужен за да отговори на съответното ниво, защото това е нашето бъдеще. Най-хубавото нещо, което ми остава тези пет години, че открих как с много колеги имаме едни и същи ценности, едни и същи битки и същите трудности като европейски граждани. Опитваме се заедно да даваме отговор. Много благодаря за сътрудничество последните години и добра работа на всички. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Шлайн. И сега господин Каза. Kemm jien sodisfatt illum li ninsabu ftit passi il-bot minn Благодаря. Малко ни остава да постигнем споразумение по европейски закон, който защитава лицата, подаващи сигнали. Тези правила ще дадат възможност по-лесно на хората да докладват за нарушение и най-важното е, че тези хора ще бъдат защитени, независимо дали те подават сигнала по вътрешен ред, по външен ред или до европейските органи. Аз от години се застъпвах за защитата на лицата, подаващи закони. Аз от години правех тога. И сега се радвам, че защитата ще бъде давана на хора, които съобщават за нередности във всички области на живота. Лицата, подаващи сигнали са смели хора, включително и тези, които помагат на разследващите журналисти – Искам да спомена Дафне Каруана Калиция, която бе брутално убита и също така лицата подаващи сигнали, които не бяха защитени от Малта. През много неща преминахме, много усилия вложихме и благодаря на комисар Шуров, Юрова за нейните усилия. Благодаря на колегите Гомеш и Маковей, както и на другите хора, които осветлиха ситуацията в нашите страни и подчертаха важността за, на, за защитата на лицата, подаващи сигнали. А сега господин Мария в рамките на спонтанните изказвания. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συζητάμε ένα благодаря, госпожо председател. Темата е от изключителна важност. Тя засяга защитаването на лицата, информиращи за е, нарушения. Те получават възможност да се обърнат към съответните власти по въпроси за пране на пари, неплащане на данъци и други. Ние нееднократно сме подемали темата за лицата, подаващи сигнали за нарушение. Да се осигури закрила на тези лица е от ключово значение, защото ако тези лица не е, подават е, информация, много е, скандали, на които бяхме свидетели, няма дори да ги чуем. И е, всички нарушители трябва да си понесат съответните наказания, а подаващите сигнали да, бъдат, е, да се чувстват спокойни. Благодаря. Господин Епитидео за една минута. Благодаря, господин, госпожо председател. Защитата на лицата, подаващи сигнали, е много чувствителен и сериозен въпрос. Тези, които докладват за нарушение, нарушения, които ощетяват публичния интерес, е, укриване на данъци или други нарушения, е, включително и замърсяване на околната среда, нарушения, свързани с вътрешната си сигурност. Това са неправомерни деяния, които трябва да бъдат разкрити и проблемите трябва да бъдат решени, за да може една държава да функционира правилно. Мисля, че когато тези лица биват сплашвани или заплашвани, е, те няма да подават сигнали, а именно няма да могат да бъдат разкрити наказуемите деяния. Затова е важно тези лица да бъдат защитени от изнудване, от заплахите на тъмните сили. Смятам, че този текст върви в правилната посока и трябва да бъде подкрепен. Госпожа Йорова има думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за изказванията. Много ви моля да гласувате за компромиса, постигнат по това предложение. Е, повечето от вас се изказаха в положителна светлина и затова се надявам утре този текст наистина да се превърне факт. Мнозина от вас го споменаха. Наистина трябва да се съсредоточим върху това да има коректно транспониране на директивата във всички държави членки в максимално кратки срокове. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега давам думата на госпожа Розиер, за да приключи дебата. Имате думата за две минути и ви благодаря за работата ви. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за подкрепата им, за насърчаването. Аз искам да ви върна благодарностите, включително благодарности за госпожа комисаря в момента оставаме с впечатление на фона на консенсуса, който демонстрираме днес, че всичко мина без проблеми. Действително работихме под голям натиск на времето и е, за наша чест успяхме да проведеме преговорите и да излезем с един резултат преди края на нашия мандат. Това е отлично. Не беше толкова просто. Много всички са за това да има закрила за подаващите сигнали, но така или иначе имаше различни становища. Разлика в становищата има и между държавите членки, представени в СЕТА. Съвета. Във всички случаи ние работиме за интересите на гражданите. Някои страни обаче имат различни нива на готовност да работят. Франция, Унгария и други се опитаха да развънят, разводнят текста. И ако ние постигнахме толкова амбициозни цели, това беше заради това, че бяхме единни. Благодаря и на неправителствените организации, които с огромно убеждение работеха по текста и много ни помогнаха. Благодаря отново и на председателството, и на комисията, и на всички колеги, които се мобилизираха и упражниха натиск над правителствата, които не бяха толкова ентусиазирани. Това е още един пример за ролята на Европейския парламент в защита на обществения интерес, да работиме е, е, за нашата роля в законодателния процес и е, в, за това да поддържаме интереса на гражданите. Благодаря. Иван képviselő asszony, gratulálunk, és még egyszer köszönjük ezzel a vitát, lezárom, és holnap szavazunk a dossziéről. Благодаря. С това приключваме до дебата. Ще гласуваме утре по темата. А сега, колеги, Следващата точка в дневния ни ред е изявление на Комисията за върховенството на закона в е, Румъния. Отново давам думата на комисар Юрова. Благодаря. Много ясно е, беше от името на комисията казано, че тя ще следи развитието на върховенството на закона в Румъния. Реформата в Румъния трябва да продължи. Това означава, че трябва да Румъния да продължи напред, а не да се връща и не бива да да се застрашава напредъка, който бе постигнат през последните години. Комисията и особено първият заместник председател Тимерманс положиха големи усилия и работеха заедно с министър-председателя Танчила. Те проведоха конструктивен диалог, в който комисията каза, че трябва да има конкретни действия, само думи не са достатъчни. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Комисията обсъди ситуацията преди две седмици, но за съжаление не, може да, не можа да стигне до заключението, че Рум, Румъния се е върнала на правилния път. В, в, ако ситуацията продължи такава каквато е, комисията ще предприеме всички мерки, които са на нейно разположение. През ноември бяха направени препоръки, които не бяха последвани от румънското правителство. Последното законодателно развитие в Румъния будят загриженост. Загриженост за това, че румънското законодателство не е в унисон с европейското. Това подкопава доверието в правителството. Включителен пример за това са и последните постановления, издадени от румънското правителство. Днешната дискусия се съсредоточава върху рисковете в Румъния по отношение на опазването на върховенството на, же... на, на закона и по-точно независимостта на съдебната система и борбата срещу корупцията. Най-напред Възможните промени на наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. Тези въпроси трябва да бъдат подготвени много внимателно, трябва да има консултация с всички заинтересовани страни и включително магистратите. Всяка, всяко действие трябва да е в с международните задължения, европейското право, както и препоръките, свързани с борбата срещу корупцията. Процесът е много чувствителен. Той може да създаде систем, системна безнаказаност за хора, които са на високи пози, позиции. Това означава корупция. На второ място, Върховният съд, касационен съд, и съответните решения, които бяха насочени към решенията, издадени от пет конституционни съдии. Тези решения не могат да бъдат отделени от последствията, свързани с преразглеждане на минали дела. Това би означавало намеса в независимостта на съдебната система. Това би нарушила цялата система на наказателно-процесуалния кодекс. Това не може да бъде игнорирано. На следващо място назначение на прокурори и нуждата за независима система за номинации на прокурори на високи постове. Това не е нов въпрос, но проверките не бяха но промените не бяха предприяти. Резултатът е много противоречива процедура за номинации, номинации на главния прокурор и прокурора, който отговаря за борбата с корупцията. На следващо място регистрирането на магистрати. Това е структура, която бе засегната преди в доклада за Румъния от комисията и от Греко Организацията за борба с комицията. Но в момента тази структура се подкрепя. Всички тези елементи, всички те будят огромна загриженост. В момента се вижда един много яс, една много ясна картина. Ситуацията в Румъния е много променлива. Решенията трябва да се вземат, защото чувствителни са въпросите. Загрижеността на комисията нараства. Комисията трябва да действа и ако се наложи, ще действа чрез всички налични инструменти. Работи се по консенсус с Румъния, вземайки се предвид препоръките на Венецианската комисия. Не е все още късно за Румения да се да предприеме нужните реформи. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Кресле има думата за две минути. Благодаря, уважаеми колеги. За съжаление, не може да, да поздравим председателството на комисията по този въпрос. Госпожо комисар, наистина Румъния е председателства Европейския съюз и въпреки това виждаме потъкване на върховенството на закона в Румъния. Това, което Румъния си позволи в, в, за момента, това не си е позволявала нито една друга държава членка би било хубаво, ако социалистите и демократите, би било хубаво, ако те бяха взели мерки по-навреме. Ние смятаме, че мерките могат да бъдат спиране на средствата и задействане на член 7. Е, отговорно за това е правителството, председателството също така, румънското правителство – е извършител на нарушения и като извършител на нарушенията това правителство създава и жертви. Първата жертва е, е съдебната система. Хора на високи позиции са подведени под отговорност. Тези казуси трябва да бъдат осветлени и от социалистите и демократите. Виждаме прехвърляне на тежеста в рамките на съдебното дело е, виждаме фалшиви аргументи, виждаме опити за отмъщения. Кандидатката за ръководител за ръководителния пост на Европейската прокуратура бе поставена също под натиск. Ето защо съветът също носи отговорност за тази ситуация. Съветът вместо да реагира, се опитва да поощри Румъния. Френският кандидат не би трябва да бъде приоритиран. Това са само фалшиви аргументи. Уважаеми дами и господа, става дума за надежността както на Европейския съюз, така и на комисията, така и на първия заместник-председател. Благодаря. Е, към вас има синя карта. Приемате ли въпроса, зададен с синя карта? Uh, Благодаря ви, че приемате този въпрос. Ще задам следния въпрос на английски. Може да използвате превода. Е, в своето изказване вие казахте, е, отправихте критики към Конституционния съд в Румъния. Искам да ви попитам дали можете да обясните на румънците, моите сънародници, за това как може членове на Конституционния съд в вашата страна са партийни членове. Благодаря за въпроса. Аз е, нямам нищо против политици да са членове на Конституционния съд. Въпросът е те да се придържат към правото към върховенството на закона не бива хора да бъдат поставени под натиск и социалистическата политическа група трябва да вземе отношение защо в крайна сметка само и главно румънци трябва да гласуват, когато става дума за румънски кандидати. Това е въпрос за цяла, на цяла Европа. Видяхме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 Господин Вайден, Вайденхолцер. Аз обаче смятам, с разлика от госпожа Гресле, смятам, че румънското председателство много неща постигна. Господин Преда, би било хубаво да ме слушате. Затова е странно, че водим този дебат по спешност. Не за първи път говорим по този въпрос. През ноември парламентът излезе с резолюция по този въпрос, а именно за това, че не бива да се ощетява независимостта на съдебната система, ако искаме в Румъния да има ефективна борба с корупци... корупцията. За съжаление, нашите препоръки и искания не бяха уважени от правителството. Това е много жалко. Не става дума, че ние имаме нещо против Румъния. Ние става дума за функционирането на правната система. Функциониращите държави с, е с стълбовите на Европа. Това, с, това е заложено и в копенхагенските критерии. Спазването на тези критерии не означава намеса във вътрешните работи на една държава членка. Ние всички сме заинтересовани от спазването на законите. Естествено не бива да получаваме, но общите принципи на върховството на закона трябва да бъдат укрепени в диалог. Това е нашето послание към Букурещ. Само така изтокът и западът ще се сплутят. Благодаря. Госпожа Маковей от Екаре. Astăzi, în România, un grup de politici. Благодаря. В Румъния група корумпирани политици и най-вече водени от господин Драгнер, който имал присъда срещу себе си и пак е в съда отново. Та, тези хора не спазват законодателството, те го променят. Те подчиняват съда на политиката. Инвестиционните средства отиват в подкупи, съсипват демокрацията. Корумпирани политици се измъкват от присъда. Съдбата на 20 милиона виси във въздуха Всеки сам ли ще се спасява? Много сме мачкани. Хвърлят се срещу нас а, а, запалителни средства, но ние вървим по пътя към Европа. Това е европейския път. Видяхме как страната се разпада, изпълнена е с отчаяние. Талаш Тарачано и Драгнер наблюдаваме ви. Това са малцина, обаче, които държат властта в ръцете си. Румъния днес се превръща в една престъпна диктатура. 4 милиона румънци напуснаха страната последните години. живеем по маржовете на историята и искаме да бъдем част от Европа. Софи Интвелд има думата за 3 минути. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Трябва да започна с следното. И аз съм раздразнена, подобно на госпожа Гресле, за това, че съветът отсъства. Защото в крайна сметка за тях става дума, нали така? Well, не дайте да ръкопляскате, изчакайте, защото най-вероятно няма да ви хареса това, което а, казвам, така че не знам дали трябва да се ръкопляска. Съжалявам също и, че господин Тимерманс го няма. Сега, госпожо комисар, не искам да ви обидя, но той е комисарят и заместник-председател, който отговаря за това. Какво направи той последните пет години? Миналата седмица Европейската комисия излезе с някакво съобщение за върховенството на закона. Трябва да кажа, че така бе написано, че и хартията не си струваше. Господин Тимерманс дори не дойде да го представи в комисията Либе, го остави на държавни служители. Къде е днес той? Къде е? Какво е направил последните пет години? Защото стигаме сега и до партийните въпроси. Уморена съм. Уморена съм от това да има дебати тук за Европа. Днес за Румъния, ЕНП критикува. Утре ще бъде за Унгария, социалистите ще критикуват. ЕНП ще ръкопляска, защото знам, че част от вас са критични, разбира се. Познавам госпожа Кресле, тя говори съвсем честно, някои от другите членове на ЕНП също, но винаги това се превръща в политически въпрос. Не е това политика между партиите. Става дума за ценностите, заложени в член 2 на учредителния договор и те засягат всички ни, независимо каква политическа група сме. И не го разбирам това. Не го разбирам. Този парламент преди две години и половина приехме една позиция. Приехме едно предложение за един пакт, който е общ механизъм, който включва всички държави членки, всички правителства. И а, Европейската комисия, не соча вас с пръст, госпожо комисар, но господин Тимерманс, крайна сметка, е отговорният. Господин Тимерманс каза, а, нямаме нужда от това, защото разполагаме с всички инструменти, които са ни нужни. Ами не разполагаме. Господин Тимерман е вашия водещ кандидат. Господин Вебер е шпицен кандидат или водещ кандидат също. Така че искам да чуя от двамата шпицен кандидати, които виждаме, че ги няма, защото един е замест председател на комисия, другият е ръководител на група. Какво възнамеряват те да направят, когато станат председатели на Европейската комисия? Дали председателя на комисията Вебер ще направи това което е гласувал като депутат Вебер, т.е. да предложи една цяла, един цялостен механизъм, който да се прилага към всички държави членки. И нека го кажа съвсем ясно, госпожо председател, и мисля, че с това приключвам. Моята група, групата на АЛДЕ, се дистанцира от нашата партия в Румъния, защото сме разочаровани не само от промените в наказателния кодекс, но и за това, че не подкрепихва равенството на брака или гражданското партньорство. Много сме разочаровани от отношението на румънското правителство по отношение на госпожа Кьовиши, както и опитите им да попречат на регистрирането на нови партии, които искат да се кандидатират в европейските избори. Госпожо председател, смятам, че трябва да настояваме пак, пактът да бъде прилаган по време на следващия изборен период. Благодаря. И аз ви благодаря. Ще приемете ли въпрос с син картон? Аз съм съгласен с вашата критика, госпожо, но и няма тук да говоря политически неща, свързани с моята партия. Господин Ферховщад също е, го няма. Той нищо не казваше за случващото се в Румъния. И не може да кажем, че нещата се почнаха сега. Три месеца. Преди три месеца поискахме нещо да направите. Обаче вие какво направихте? Останахте до тях. И си правите сметката за изборите, госпожо, нали така? Защо? Кажете ми защо. Защо господин Ферховщад нищо не каза? Защото си има приятелство с господин Теричано, нали така? Имат си частни връзки. Те защитават ли принципите, за които говорите вие? Кажете ми completely... Мисля, че всичко обърквате. Моля ви, прочетете протокола на този парламент. Отношението на нашата група винаги било едно и също. Ако НП бяха толкова солидни за господин Орбан, нямаше да се намираме в ситуацията, в която се намираме сега за Унгария. Ние много критично гледаме на случващото се в Румъния. И както казах, официално се отдръпнахме от партията, която управлява, е част от коалицията и е част от АЛДЕ и Европейската АЛДЕ партия е, иска да ги и отхвърли от нашето политическо семейство. Правим го това, много ни е трудно да го направим, защото от години сме приятели с тази партия, но ние защитаваме своите принципи. Точно обратното на НП. Те все още не са се отдръпнали от господин Орбан и мисля, че е хубаво да прочетете протоколите на този парламент, защото аз лично, лично аз, господин Преда, аз участвах в този дебат за Румъния и аз бях изключително критична, изключително критична, господин Преда. Много ви моля и вие да бъдете бъдете критични към господин Е. Орбан, който е част от вашата група. Е, е. Госпожа Саргентини, но преди това господин Бощенаро. Има синя карта към госпожа Интвелт господин Бощинаро. Приемате ли я? Două întrebări scurte la... Благодаря, уважаеми колеги. Два съвсем кратки въпроса. Знаете ли колко пъти Конституционният съд в Румъния е окачествил действията на госпожа Кювеши като противоконституционни? Знаете ли колко пъти е установено, че тя е в нарушение на румънската конституция? И също има още един казус, за който знаете. Обвинението в злоупотреба със служебно положение – най-важните свидетелски показания са на двама прокурори от Националната дирекция за борба с корупцията. Те свидетелстват срещу нея. Те са водещи свидетели. Как можете изобщо да говорите за политически натиск при това положение? Няма да навлизам в подробности по съдебното дело, но доколкото знам, наскоро съдът е решил, че госпожа Кьовеше мога ли да приключа? Искате ли да ме чуете? Проявявате ли интерес към отговора? Имам 30 секунди и половината вече изтекоха. Със сигурност знам, на първо място, че съдът е позволил на госпожа Кювеше да пътува и да говори. Въпросът е, че положението не става по-добро. Защото се създава впечатление за пълна бъркотия. Нуждаем се от правова държава, не само заради Европейския съюз, а заради румънците, защото младежите искат да има една стабилна държава с надежно правителство. Смятате ли, че е история от типа да има обвиняем с участие на тайни служби, положението става по-добро? Според мен не. Благодаря. Продължаваме с дебата. Госпожа Сърджентени от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Тук не става дума точно за дясно и ляво. Много важно е да посочим това, че е, румънското е, председателство и е, румънското правителство всъщност не предвижда доклада за Унгария и председателството не присъства. Това е действително обезкуражаващо. Попречи се във връзка с кандидатурата за европейски прокурор на един виден прокурор от Румъния и съветът е, в крайна сметка е, се ръководи в момента от тази страна. Е, през 2011 Унгария беше председател на е, съвета и от тогава просто нищо не се случи. Е, е, трябва да се засрамим е, за това, че нещата отново се повтарят. 6 седмици преди европейските избори. Благодаря, е, скъпи колеги. Е, давам думата на господин Батен е, Европа на нациите, свободите. Той не е тук, очевидно. Тогава господин Ленарс. Благодаря, госпожо председател. Единия пазар, економическото партньорство предполагат заедно да действаме и заедно да се опитаме да укрепим Обединена Европа. Но ето, че нещата не се получават, просто защото всичко трябва да се изгради на основата на ценностите, които трябва да са общи, да са споделени ценности. И ето, виждаме, е, е, че е, в този случай е, Европейската комисия се опитва най-сетне да заеме една е, стабилна и единна позиция. И е, Франс Тимерманс нееднократно говори за процедурата, която бе задвижена и срещу Унгария, и срещу Малта, но от срещата на върха в Валета, като че ли реални действия не са предприяти. И по отношение на Румъния трябва да си дадем сметка, че е крайно време независимо от партньорството и от това, че имаме и сили, които подкрепяме, и приятели в тези страни, да действаме принципно, както по отношение на Унгария, така и на Румъния и на Малта. Благодаря. Господин Ника, две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Пореден, пореден предизборен дебат се води днес. Не се споменават конкретни факти във връзка с Румъния. И пак пак а, сме принудени да, да се опитваме да изтъкваме истината и да, и да се изправим пред всички лъжи, които се, които се разпространяват и се говорят днес правовата държава. А, ако няма права на, на гражданите, няма и, и правова държава. През 2009 година на главния прокурор подписва първи протокол с, с разузнавателните служби. През последните две години много слушаме за редица тайни протоколи, в това число с тайните служби. И румънските граждани са ужасени с ужасение откриваха научаваха за тези е, тайни протоколи, които довеждат до, до е, злоупотреба и, и липса на правосъдие. Романците мразят двойните стандарти в правосъдието, във всичко, което е, е свързано с живота ми подправени е, продукти са навсякъде, наводняват е, пазара и застрах, застрашават здравето на гражданите. Фармацевтични продукти. Румъния не е част от Шенген, въпреки че от години е, отговаря на всички изисквания. На всички на всички летища румънците се, се редят отделно от останалите европейци. 80% от румънците казват, че това е неприемливо, че това е ужасяващо и това, което а, се прави в областта на правосъдието е, е абсолютно неприемливо и, и трябва да се сложи край на, на, на тези злоупотреби. По телевизията ежедневно се чуват много свидетелства за това. И румънците са чувствителни към този въпрос, защото по време на комунизма те вече са били жертви на, на, на злоупотреба. Те не искат да се изнудват съди, да се а, подслушват а, а, прокурори в, в спалните си, в баните си. Не, румънците искат да са равни граждани на, на Европейския съюз, с равни права и отхвърлят такава дискриминация, която не почива на нищо и е незаслужена. И ние казваме на всички, Румъния заслужава повече и румънците заслужават повече. Благодаря. Госпожа Вебер, една минута. Благодаря. Благодаря. Румъния е обект на механизма за проверка и сътрудничество Румънските политици са обект на сериозни критики по този механизъм, заради практики несъвместими с правосъдието. И при все това, преди няколко седмици, ръководителите в Европейския парламент поискаха от румънските органи, включително и съдилищата, да спрат едно разследване срещу румънски граждани, чието права чието процесуални права са спазени. Върховният съдебен съвет в Румъния, който гарантира независимостта на правосъдието, обяви, че тези лидери Таяни, Вебер, Ферховщад със своята декларация оказват натиск върху националните съдилища, които гледат това дело и подкопават независимостта на съдебната власт. Скъпи европейски колеги, крайно време е да спрат двойните стандарти и да започнете да се държите така, както искате от другите политици. Благодаря, госпожо Вебер. За минута и половина, господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че правителството на Румъния днес не е представено на този дебат за Румъния. То същевременно и председател на съвета в момента. Жалко е, че румънското председателство се озовава в подобна ситуация. Но най-малкото трябваше някой да се появи. Румъния вече не е правова държава. Мнозинството, управляващото мнозинство от 2016 година прави точно това, което господин Ника вече описа – преследват се магистратите, реформира се съдебната система така, че магистратите е, да бъдат принудени да се откажат от влезли вече в сила присъди и да не разглеждат дела за злоупотреба със служебно положение и корупция министър-председателя, който бе обвинен в корупция, сега е, е председател на парламента. Кажете ми, това е, прилича ли ви на правова държава? Е, ръководителя на една управляваща партия вече два пъти е осъден. Как бихме могли да подкрепим една такава управляваща коалиция от мошеници? Госпожа Грапини има дума. Комисар, стимац колеж. Да... Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Едно наблюдение от мен. Този дебат е всъщност провал. 20 души сме тук, които го водим. А най-важните лидери по тази тема ги няма. Те са страхливци. Господин Вебер дойде в, в моята страна да, да, да, да я призове да, да спре хода по едно дело. Не можете да отидете при едно правителство и да му казвате какво да прави. Дори да сте европейски е, чиновник. И намесата на европейските е, чиновници е, под оказват отрицателно въздействие върху а, правосъдието. румънците не разбират защо чиновници и европейски депутати е, се опитват да влияят на дела, които се гледат в румънски съдилища. Да, в предизборна кампания сме. Господин Преда каза, че и вие сте в предизборна кампания. Е НП се опитва да, да е, извлече дивиденти от кампанията. Госпожа комисар, искам да кажете на румънците, не сте дали е, дори, не дадохте дори един пример на нарушение на, на, на върховенството е, на закона и на правовата държава. Румънското председателство е, е, е успешно председателство. А, не виждате ли колко досиета бяха приключени? Миналата година излезохме с резолюция, която беше несправедлива. И имаше, тя съдържаше нещо, което не се казва за нито една друга страна. Вие обвинявате Румъния за това, че за, заменя а, ръководството на една институция. Става въпрос за, жив, за човешки живот, за, за хиляди а, съдебни дела. И вие дори казвате, че те трябва да бъдат отсъдени отново. Румъния не е кьовеш и Румъния не е един човек. Румънците са 20 милиона души на брой. Господин Преда. Господин Хакмарк за минута и половина. Госпожо председател, подриването на независимостта на съдебната власт, подриването на независимостта на прокуратурата, възпрепятстването на създаването на партии, на нови партии, легализирането на корупцията, борбата не с корупцията, а с лицата, които се борят срещу нея, отстраняването на неудобни ръководители на независими органи, възпрепятстването им да напускат страната, разбира се, това е пълен срив на правовата държава. Това, което ме притеснява най-много е отказа да се признае. Но бих казал, че мълчанието на социалистите е оглушително. Изказванията ви тук тази вечер не бяха впечатляващи. Ще ви кажа защо. Защитата на правовата държава и демокрацията не са партийна цел. И аз ви чух всички вас за правосъдието в Унгария, в Полша, само че вашето мълчание е оглушително. Вие бягате от задължението си да защитавате демокрацията, което е напълно погрешно. Господин Савама за минута и половина има думата. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Да. Къде е заместник-председателят Тимерманс, той слуша ли ме в момента? Да, къде е румънското председателство? Вместо да установи демократичните принципи, принципите на върховенството на закона, вместо да установи принципите на правовата държава, е, румънското правителство непрекъснато е, извършва нарушения. Много сме разтревожени е, и от действията на съда, и от действията на законодателите, които се опитват да криминализират всъщност почтеното поведение на правозащитниците и да обвиняват в корупция тези, които се борят срещу корупцията. Върховенството на закона е, е основен принцип и е, ние всички би трябвало да го зачитаме. Е, това трябва да стане ясно и като сезираме съда на Европейския съюз. НП още преди години винаги е казвала, че е необходимо правосъдието да вземе решение. Изчакайте, господин Бощенаро, Искате изказване по процедурен въпрос. Само по процедурен въпрос. Никакви други изказвания, нали така? Vreau să reamintesc colegilor de la PPE. Poate n-au aflat, poate erau... Искам да напомня на колегите си от ЕНП. Може би не присъстваха а, по това време, но се взе решение, решение на съвет, решение съвета да не присъства. Това е е решение, което е взето от председателството. А, попитайте лидера на вашата група преди да сочите пръст към председателството. Това не беше процедурен въпрос, каза председателката. Следващия оратор. Господин Бастинаро. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги. Евро... Румъния е проевропейска държава. Европейския народ е приел европейските ценности. Те искат справедливост, върховенство на закона. Стотици хиляди души последните години се излезе да протестират и да защитават европейските ценности. Политиците трябва да се вслушват с това, което казват хората. И политиците не бива а, никога да имат право да променят закона, а, да обслужват собствения си интерес. Милиони а, милиони румънци не искат а, амнистия а, и а, искам румънското правителство да, да вземат предвид препоръките на Венецианската комисия и други независими органи, както и Европейската комисия. Руманското правителство трябва да се вслуша в гласа на, на, на хората и затова председател Йоханес на 22 май реши а, чрез референдум да, да даде а, възможност на романците да, да, да изкажат това, което мислят за случващото се в, а, а, в съдебната система могат да кажат не на амнистиите, не на промените в наказателното право. Наказателното право трябва да се променя, като се отразят мненията на, на магистратите, неправителствените организации и нашите чужестранни партньори трябва да бъдат подкрепени румънските граждани в отстояването на европейските ценности. Благодаря. Синя карта, госпожа Грапини, приемате ли? Стимате колег, uh, ați spus că s-a modificat legi. Intru cu... Благодаря. Е, драги колега, конкретен въпрос имам. Казахте, че е, набързо са променени закони от, за един ден. Може ли да, да, да споменете един закон, освен, освен този, който спомена господин Чолош, когато госпожа Бруно беше министър? И знаете ли за някакви други закони, които са а, е, изменени така набързо? Благодаря, е, госпожо, за, за, за въпроса. Има много извънредни наредби. Януари 2017 година, 13-та наредба, спешна наредба на следващия ден. Стотици хиляди души излязоха навън да протестират срещу този опит а, е, е, да се попречи на, на борбата с а, корупцията. Добре. Спонтанни изказвания. Госпожа Ярока, искам да поздравя романците. Знам какво е да е човек на вашето място като унгарка. Изказванията против двойните стандарти трябва да кажа, че госпожа Греслер преосмисли много от обвиненията срещу Унгария. Този път срещу Румъния се задаваме въпроса доколко Румъния е стигнала в интеграцията на най-бедните. Днес има криза в цяла Европа. Хората напускат населените си места, защото европейските средства много бавно стигат до тях. И искам да, попита, да помоля румънското председателство да работи съвместно с съвета, с комисията, включително с комисаря Крецо, за да направи така, че неизползваните средства по линия на структурните фондове да се оползотворят бързо в интерес на тези европейски граждани, които не получават европейско финансиране за тях заради бюрократични проблеми. Така че нека да спре това. Да се спре миграцията от населени места в Европа. Следващия оратор, господин Кристер. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар мълчим. Не ние, но мълчи Румъния, когато говорим за злоупотребата и нарушенията. Моята страна настоява за адекватни мерки срещу действието на румънското правителство. Е, е, в момента се шири е, популизъм, екстремизъм в Европа и естествено едно такова оглушително мълчание от страна на държава член и същевременно нерешителните мерки спрямо тази злоупотреба не подобрява ситуацията. Непрекъснато се повтаря, че Брюксел е, се намесва във вътрешните работи на държавите, е, за това, че Брюксел само апелира е, към държавите членки и е, изисква това или онова от тях, но същевременно трябва да си дадем работа, че, сметка, че може би една намеса на комисията в този случай няма да бъде ползотворна. Комисията би трябвало в крайна сметка да престане да се намесва. Една минута е регламентът при спонтанните изказвания. Господин Юрек. Комисарът Йорова powiedziała, че ежели ситуация в Румъния ще не измени... Комисарят Йорова каза, че ако не се промени положението в Румъния, комисията ще вземе необходимите мерки. За щастие, тази комисия няма да вземе повече никакви мерки. Достатъчно вредни мерки взе Европейската комисия. Попитахме защо господин Тимерманс липсва в залата. Може би защото е свикнал с подобни предизборни ходове. Относно Румъния, положението там е тежко и сложно, както в Великобритания. Не трябва да има никаква търпимост към корупцията. Всяка корупция е едно зло. Ширещата се корупция е ширещо се зло. А, румънците трябва да се решат този вътрешен проблем. Благодаря. Госпожа Николай. Госпожо председател, Всички дебати, свързани с правовата държава, са много важни и тогава, когато важни представители не присъстват, означава, че те или не се отнасят презрително към, към върховенството на закона или просто упражняват пълна демагогия. Иначе би трябвало да се, да се засрамят. Този дебат е несъстоятелен поради това. Сякаш сме, сякаш сме в филм на Спилбърг, в който хора биват осъдени за това, в което вярват. Госпожо комисар, ако, ако имахте, ако, ако бяхте си направили труда да проверите какво става в Румъния, ще да видите, че всъщност никакви закони не са приятия, затова ни критикуват. Да, разбирам, че хората си пазят службата, но, но, но този вид, такъв вид поведение създава, създава една пропаст между, между институциите и европейските граждани. Затова трябва да не се поддаваме на популизъм в предизборните си действия. Госпожа Мурвай, следващия оратор. Благодаря ви. В отговор на е, чутото от е, комисаря Юрова е, ще я попитам. Зоран Юич и Иштван Бекет от Румъния, познати ли са ви? Става дума за съдебни дела. Много добри примери са това за натиска, който се оказва върху съдебната система при водене на подобни производства срещу наказател, наказателни производства срещу политици, като Става дума само за политици, които са се е, опитвали просто да постигнат техните политически цели. Познавате ли е, тези два случая? Е, става дума в крайна сметка за представители на унгарското мълчинство и за политици, които не са извършили никакви нарушения, нищо подсъдно, е, а бяха затворени. Папа. Господин Папа. Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар. За съжаление, това отново не е истински дебат, това е, е преди, част от предизборната кампания. Инициаторите на този дебат преследват е, своите политически цели. Всъщност няма нищо съдържателно и съществено е, в нашите разисквания. Никой не говори конкретно, никой не привежда конкретни данни вие, госпожо комисар, би трябвало да се притеснявате за това, че е, подобни действия са доста рискови. Е, е тук от Страсбург е, депутатите се опитват да кажат на Румъния какво трябва да прави. Е, ние е, можем да следим за върховенството на закона, но нямаме право да диктуваме никому е, какво да прави. Госпожа Тападел. Președинте, домна комисар, ми încep интервенция prin a pune Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, ще започна с един въпрос. Когато говорим за върховенство на закона, говорим за зачитане на правата и свободите на гражданите. За това става дума. Това се опитва да направи румънското правителство днес. Иска съдебната власт да е справедлива, да се зачитат правата на гражданите, да няма тайни протоколи, да няма злоупотреба от страна на прокуратурата, да не се унищожават вече животи, човешки животи и кариера. Това е моето послание към всички политически сили в, в парламента, които използват Румъния като предизборен лозунг – за вас са гласували, защото господавателите са ви вярвали. Неприемливо е сега при предизборната кампания да се води поредния дебат, касаещ вътрешно политически въпроси за една държава. Това е двоен стандарт на ниво институции и е напълно неприемлив. Това, което се случва тук, е една чиста предизборна кампания, която срива доверието в парламента. Господин Джеконо. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Трудно ми е да разбера как можем да говорим за нещо, за правовата държава, въпреки че е, това не е нещо, което е ясно определено, а ясно дефинирано. Що се отнася до, до, до а, наказателното право, то е национална компетентност и има големи различия между отделните държави членки в това отношение, така че е трудно да се правят оценки. Така че това, което произвеждаме е шум. Всичко казано тук е само шум и нищо повече. Това е национална румънска компетентност и а, също очаквам, да, румънската правосъдна система и Европейския съюз следват своите правила на базата на европейските принципи, разбира се, но трябва да кажем, че няма върховенство на правото, няма правова държава в Румъния. Има много какво да се, да се свърши, но следващия парламент аз очаквам да дефинира върховенство на закон и правова държава и да започне това да се прилага. Следващия оратор. Doamnă comisar, dragi colegi, România este țara mea și atât timp... Скъпи колеги, Румъния е моя родина. И като представител на Румъния в парламента няма да позволя някой да лансира лъжи за моята държава. В Румъния имаме правова държава, повтарям, имаме някои румънски политически партии се опитат да обрисуват съвсем различна представа в общественото пространство. Това е в интерес на опозиционните партии, на някои европейски партии. Заради това имиджа на съдебната власт в Румъния е напълно изкривен. Тези, които обвиняват Румъния, са същите, които в собствената си държава оказват натиск върху правораздаването и се опитват да влияят върху решение на съдебните органи и при липса на доказателства или пък оказват натиск върху системата на правораздаване, за да бъдат пощадени някои близки до тях лица. Когато членове на румънската опозиция определят някои спорни въпроси от правна гледна точка, на първо място те трябва да спрат натиска, който оказват върху съдебната власт. Това, което виждате и чувате днес, председателя прекъсва оратора, госпожа Гомеш. Благодаря ви. Аз съм гласувал за присъединяването на Румъния в Европейския съюз е, и е, също времено заради е, международното осиновяване на е, деца. Е, многократно съм казвала, че Румъния би трябвало да понесе своето наказание и е, трябва да бъде санкционирана. Румънското председателство трябваше да бъде тук. Това е в крайна сметка знак, че румънското председателство е заложник на Драгня съществуват много, много високи изисквания, които ние поставяме от, в моето политическо семейство. Моята група многократно е искала да се прекратят делата, които всъщност трябваше да възпират корупционните сделки и да показвахме на дело, че всъщност се борим срещу корупцията и злоупотребите. И вие сега ни обвинявате. Следващия тур. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Говоря от името на социалистите във връзка с положението в Румъния. Дебатите за борбата с корупцията, правовата държава, демокрацията, основните права а, всъщност са, са а, превърнати в, а, в а, престрелки с, а, с взаимни обвинения. Седми член измен, измен, в разрез с втори член а, от а, договора не са проведени необходимите конституционни реформи, за да се приведе в съответствие системата с тези принципи. Много, много още има какво да се свърши за да се изпълни втори член за, за върховенството на закона, основните права, демокрацията, борбата с корупцията. И механизма за, за сътрудничество и проверка се, води, се ръководи от комисията на базата на резолюция, която сме приели в парламента. Това е нещо, което трябва да, да изпълни сво, сво, своята функция след изборите. Благодаря. Комисар Юрова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, първо искам да изразя своето убеждение, че представлявам тук целият колегиум на комисията, цялата комисия. Това е по повод на изказванията, които критикуваха факта, че господин Тимерман липсва в залата днес. Франц Тимерман се участва много активно в продължителен диалог с румънските власти и е последният, който трябва да е обект на критики, че е сбъркал нещо или че е направил нещо лошо за Румъния. На второ място, комисията не се меси в отделни дела в Румъния. Това е по повод казаното от госпожа Грапини. Това е наш принцип. Ние не се месим ние разглеждаме положението в законодателството, в системата и за това взимаме отношение по законодателните промени, извършени в Румъния наскоро, защото кумулативният потенциал от отделните промени може да доведе до нарушаване на принципите на правилата държава в Румъния. И на последно място, госпожа Морвей. Не, не съм запозната с тези случаи. Но много добре се спомня моя собствен случай от 2006-та. Бях обвинена в корупция през 2006-та. Много мръсно политическо дело, задвижвано от политически интереси. Още си спомням, когато бях арестувана – Дори за секунда не си помислих, че съдия в моята държава ще ме прати в затвора, след като бе внесено обвинение срещу мен. Аз вярвах в независимостта на съдебната власт в моята държава. И между другото, делото така и не стигна до съда, защото нямаше никакви доказателства. Просто политическа машинация в медиите. Много добре си спомням всичко това. Парадоксално е, че Румъния е държавата, която ми даде много след това, защото всичко бе унищожено след това дело, то много, се отрази много тежко на семейството ми. Аз работих в Румъния, натрупах експертен опит и съм последната, която може да бъде обвинявана, че прави нещо срещу Румъния. Просто Искам да изразя мнението си, че в Румъния може да се стигне до необратими промени в съдебната власт, до системно нарушаване на принципите на правовата държава, при което независимостта, безпристрастността на съдебната власт е, са застрашени. Внимателно следя какво се случва в Румъния чрез механизма на партньорство и проверка. Радвам се, че държавата се движи в правилната посока, но времено бях много оплашена от промените, които взеха съвсем погрешен обрат. И това е положението, в което се намираме в момента. Независимостта на съдебната власт е устой на демократичната държава. И това е нещо, което се гради десетилетия наред това е дълъг процес във всички държави членки, довел до една балансирана конституционна система с силна съдебна власт като основен елемент от нея. Но всичко това може да рухне буквално за секунди. И точно това не иска да се случи комисията в Румъния. Още веднъж дебатът, диалогът продължават. Съгласен съм с тези, които казаха, че румънците заслужават повече. Ние искаме да помогнем на Румъния. Сега дебатът се води на експертно равнище. Искам да се върнем отново на политическото ниво, да проведем ползотворен диалог, който да даде до положителни промени и реформа, която отново да се върне в релси в Румъния. Благодаря. Господин Павел. не ви давам думата. Нямате право на синя карта по изказването на госпожа Юрова. Не говорете без микрофон. Това е безсмислено. Съжалявам. Трябваше да дойдете малко по-рано за този дебат, който между другото приключи. И така сменяме напълно темата защото в дневния ред ще е предвидена смяна на комисарите. Общо разискване, колективни инвестиционни фондове, доклада е Клин с трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове. Става дума за директивите и доклад Клинс, трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове за съответните регламенти. Господин Клинс още не е в залата и при това положение Давам веднага думата на господин Домбровскис. Господин Домбровскис, ако ме слушате, имате думата, заповядайте. Madam Chair, Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, е, инвестиционните фондове предлагат много възможности на е, европейските граждани за едно по-безпроблемно бъдеще. Дават им възможност е, да а, а, за, укрепват по този начин европейската економика. Това са възможности и за предприятията. А, 70% от инвестиционните фондове обаче са ограничени върху националния пазар. Е, и а, е, е, повече от 70% всъщност се уреждат само от национално законодателство. Около 3% само са тези, които се уреждат чрез трансгранично международно законодателство. В контекста на е, Съюза на капиталовите пазари, ние предлагаме е, да променим уредбата за инвестиционните фондове, за да има възможност за е, по-лесно разпространение на предприятията за колективно инвестиране намаляваме административните тежести е, за управителите на инвестиционните фондове, така че те да могат да действат е, на е, европейско равнище в рамките на Европейския съюз. Много благодаря на двамата докладчици и предимно на господин Клинц за това, че... Изглежда, че има проблем с превода на кой език, ако може да кажете, госпожо Ютикайкен? В английския канал не се чува английски, някакъв друг език. А, това е неприятно. Ще се опитаме да направим така, че да тече правилния език в съответния канал. Сега, чувате ли в канала на английски английски? Много добре, господин Добровски, се обичате, продължете. Uh, okay. uh... Да, е, още веднъж е, аз е, приветствам постигнатото бързо споразумение при преговорите с съвета. Комисията предлага един балансиран проект, който е от интерес и за инвестиционните фондове, а също и за колективното инвестиране, което е гарантирано по-добре. Е, не е необходимо е, да се спазват е, осложнени пазарни правила, както беше при настоящата и е все още в настоящата уредба, но същевременно няма това разграничение между националните уредби, което пречеше на инвестиционните фондове при тяхното европейско разпространение. Две минути за господин Ламасър. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Искам да поздравя екипа, водил преговорите под ръководството на Волф Клинц за постигнатия резултат по тази важна тема. Утре ще гласуваме един важен текст за завършването на Съюза на капиталовия пазар, както напомни комисария. Искам да поздравя комисията за свършената работа. Теск ще даде конкретни, целенасочени отговори на пречките, които все още съществуват за трансграничните инвестиции в рамките на Европейския съюз. Намереното споразумение с съвета в хода на преговорите между институциите ми се струва задоволително и балансирано. Учита се повечето от въпроси, които бяха повдигнати от парламента. Предлага се процедура за денофитификация на фондовете. Под натиска на парламента механизма бе разширен и за съществуващите фондове. Така цялата система ще е много по-ефикасна и балансирана. Като цяло успяхме да запазим необходимите защитни механизми, ако се стигне до евентуално заобикаляне на правата, най-вече от трети държави, и накрая относно европейския надзор на ниво европейските органи. Тази идея е спортна и се радвам, че компромис предвижда засилена роля на ЕСМА, Европейски контролен орган. Така ще имаме повече общ надзор, който е много важно за Съюза на капиталовите пазари. Благодаря. Благодаря госпожа Делово за две минути от името на социалисти и демократите. Има думата. Благодаря госпожо председател. На свой ред искам да благодаря на екипа и най-вече на докладчика господин Клинц който води дебата и триалога много ефикасно. И така приключваме работа по това досие преди края на нашия мандат. Целта е на това досие е улесняването на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, защото по-настоящем повечето европейски фондове се предлагат само в една държава членка и много управители се колебаят да навлязат на нов пазар – което намалява избора за инвеститорите от съответната държава. В Европа се нуждаем от инвеститори и капитали за финансиране на нашата економика. От тук проистича нуждата от това предложение, което трябва да премахне пречките и да насърчи фондовете да получат потенциал на нови пазари, определят се условията, при които един фонд може да напусне пазара в дадена държава членка – Много настояхме надзорния орган да получава информация за дейността на фондовете в дадена държава, за да може да извършва своята задача, свързана с надзора и да има истински обмен на информация между органите за надзор и европейския надзорен орган. На практика това са незаменими условия, за да се гарантира адекватна защита на инвеститорите, който бе водеща задача за нас. Управителите на фондовете трябва да продължават да изпълняват своите задължения за информиране на инвеститорите, дори и да напусна дадена държава. В заключение, относно ПРИПС или КИТ, моята група не иска удължаване с две години на фондовете за колективно инвестиране преди да трябва да прилагат изискванията КИТ. Надявам се, че комисията ще ускори работата, за да може срока да не се удължава с цели две години. Господин Мария си има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Развитието на европейските капиталови пазари е от огромно значение в момента, в който самата банкова система не е в състояние да, да осигури ликвидност, което е от основно значение за растежа на реалната економика. Ето защо колективните инвестиционни фондове играят важна роля в осигуряването на, на милиони евро. Също обаче трябва да сме сигурни, че в известна степен поне това не са фондове, които, които са изцяло вързани с реалната економика. Те често пъти а, а, са част от така наречената а, економика тип казино. А, трябва да, разбира се, да, да облегчаваме трансграничната търговия, но трябва да гарантираме това, че надзорните органи са в състояние да, да, да надзирават, да наблюдават това, което става. Така че средствата наистина да са насочени към реалната економика и са защитени инвеститорите. Благодаря, господин Герхолд. Благодаря, госпожо председател. Предлаганите нови разпоредби за улесняване на трансграничното разпространение на колективно инвестиране е правилна и важна стъпка за отстраняване на пречките на единния пазар. Е, тези нови разпоредби насърчават комуникацията и прозрачността правят е, е, пазара по-интегриран и жизнеспособен. Засилената конкуренция ще позволи на предприятията за финансиране е, да предлагат по-добри услуги при по-добри условия за бизнеса. И това е много важно и за малките и средните предприятия. Е, е, това казвам не само като финансист и економист, но и като политик, специалист по политиката за развитие. Ангажиментът трябва да бъде в рамките на Европа и извън Европа да се погрижим за повече благоденствие и е, да насърчим и нашите партньори. Е, това предложение в крайна сметка ще допринесе за способността на малките и средните предприятия. Естествено, че в рамките на капиталовия пазар е, ще бъде по-лесно вече за предприятията да търсят финансиране именно на единния пазар, защото ще могат да преглеждат всички оферти, които предлагат доставчиците, а това ще укрепи е, и ще направи по-ефективен съюза на капиталовите пазари. Госпожа Гил има думата за една минута. Благодаря. Първо трябва да изкажа огорчението си от пазара в катедрата на Дам. Националните регулаторни бариери са, са пречка пред развитието на колективните инвестиционни фондове. 70% от активите се държат от фондове, които са регистрирани за разпространение само на собствения си пазар. Само 37% от альтернативните инвестиционни фондове в момента са регистрирани и лицензирани за разпространение на средства в над 3 държави членки. Това прави съюз на капиталови пазари е нещо безсмислено. <clears throat> След 4 години най-накрая ще намалим бариерите, ще повишим прозрачността и ще упростим националните правила. Това е положително развитие за, инвестити, за инвеститорите и осигурява им защита и, и повече яснота. Това е, това е изключително важна стъпка. Но а, за да са изцяло а, уверени португалските инвеститори в латвийски е, инвестиционни продукти, трябва да се предприемат допълнителни стъпки. Трябва повече прозрачност и стандартизация и, и а, поставяне на, на таван за таксите, които се събират. Госпожа Пиятиканин, една минута. Има въпиюща нужда от капитал и колективни инвестиционни фондове в Европа. И както каза колегата Джил, в сравнение с САЩ или с Азия, в момента нашето положение е почти отчаяващо, защото държавите членки имат различни правила, непрозрачна е регулацията на пазара и инвеститорите не могат да се възползват от съюза на капиталовите пазари. Ето защо аз приветствам този акт, с който надявам се ще се определят по-ясни правила за примаркетинг и маркетинг и ще се подобри защита на потребителите. Следващата стъпка, която трябва да се предприеме е пълноценен европейски надзор – и по-голяма прозрачност за структурите на разходите. Благодаря господин Кобърн за 4 минути, но той не е тук, няма и спонтанни изказвания, така че дам думата отново на господин Домбровски за заключително изказване. Заповядайте. Madam Chair, благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на парламента. Е, благодаря още веднъж на нашия докладчик, е, господин Клинц, както и на докладчиците в Сянка за работата, която са извършили. Надявам се, че утре е, с един убедителен резултат ще при гласуването ще е, докажем нашия ангажимент към развитието на е, колективното инвестиране на е, единния пазар, което ще подобри положението на инвеститорите и ще занижи цените за ползващите услугите. Au euh, С това приключваме дебата. Искам да мина на следващата точка, но при, не, при мен няма списък на изказващите се. Списъка ще пристигне след малко. На пътя, ако може да проявите малко търпение. oui madame pietikinen j'avais vu monsieur hkmark <laughs> mais monsieur simon vient d'arriver donc euh, j'ai. Да, госпожо видях господин Окмар, че е тук и следващия също идва и така. Общо разискване банковата реформа. Регламент за капиталовите изисквания на Симон. Директива за капиталовите изисквания отново пак Симон капацитет за поглъщане на загуби, преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредици, доклад на Хъкмарк и на следващото място съответната директива за капацитет за поглъждане на закупи и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредици. Доклад Хъкмарк. Та това е. Започваме първо с господин Симон. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, първо сърдечно благодаря за чудесното сътрудничество в продължение на две години и половина. Две години и половина, в които търсихме общите интереси и се опитахме да уравновесим нашите представи за това как ще направим Европа по-сигурна след банковата криза през 2008 година много, много хиляди милиарди изгубиха дънакоплатците в резултат на финансовата криза. Благодаря на всички докладчици в Сянка от всички политически сили и специално на това място благодаря на екипа на заместник-председателя Домбровски от Европейската комисия. Европейската комисия при много сложни преговори е, в тези трудни времена бе на наше разположение денонощно, може да се каже, за да ни е, съветва, за да ни помага да се ориентираме в едно много сложно досие. И така, когато става дума за банковия надзор, е, централните елементи са заимствани всъщност от е, е, Базел. Е, Базелския комитет ги определи ограничаване на възможностите за задлъжняване на банките и съвсем ясно са поставени праговете за собствен капитал на банките гаранциите за дългосрочната е, ликвидност и платежоспособност на банките са гарантирани. Е, гарантирани са и стандартите за това е, и процедурите, при които е, закъсалите банки ще бъдат ликвидирани без това да се отразява на данакоплаците, без те да трябва да плащат. Но това, което за мен е особено важно е, че за първи път, отклонявайки се от правилата, които направихме веднага след финансовата криза, ние хвърляме мост към а, бъдещето, към бъдещите години. Нещо, което действително а, дава възможност за е, лоялна конкуренция между банките, но не чрез едни и същи правила за всички, а чрез диференциация. Години наред бяха пропуснати в... Така че малките е, е, банки, които са по-уязвими при риск, би трябвало да бъдат третирани по-различно от големите банки. Малките банки не би трябвало да получават същите бюрократични задължения и изискванията към тях трябва да са улекотени в сравнение с тези към големите банки. И по този начин ние всъщност действително създаваме възможност за една безрискова економика на финансовите пазари. Става дума за повече от 5000 такива малки банки в Европа. И не бива в никакъв случай отново да ставаме заложници на свръхбюрократизацията, която е, веднага след финансовата криза се наложи по отношение на големите банки, но така натоварихме малките и ги застрашихме. Необходимо е естествено да има надежност, да има сигурност. Так, Банките е, много често е, получават въпроси, които е, преди години, веднага след финансовата криза, непрекъснато се задаваха от понеделник, вторник, сряда, четвъртък. Да, в крайна сметка ежедневието на банките трябва да бъде еднакво, трябва да бъде сигурно, да бъде гарантирано и да накопаците да не се тревожат, както и вносителите и влушителите за своите средства. Много, много дълги заседания с държавите членки бяха необходими, за да се стигне до това уравновесено предложение на комисията, за което много, много сърдечно благодаря на всички, които работиха по това досие на моите колеги и не на последно място и на техните сътрудници. Благодаря. Господин Хакмарки има думата. Госпожо председател, господин комисар, драги колеги. Искам първо да благодаря на всичките колеги и докладчици в Сянка, на комисията, на съвета за положените усилия и за това, което постигнахме. Става въпрос за банковата криза и кризи а, и създаване законодателство за, за борба с тях. Дадохме една иерархия – която определихме преди една година а, и още два законодателни акта след това. Системата почива, се гради върху директивата за, за, за възстановяване на банките от 2014 година, където един от основните елементи работата, която свършихме, е да променим логиката на банковия сектор да, да стане ясно, че, че собствениците на банки или тези, които инвестират в една банка, имат, носят пълната отговорност, когато настъпят мрачни времена. С, с, с, сливането на банки, това видяхме в, в, в процедурите по инвестиране за спасяване. Ако инвестирате в една банка, рискувате капитала, който сте инвестирали. Така стоят нещата и така трябва да стоят нещата, за да, за да постигнем две а, е, основни цели. Първо, да, да изясним, да направим, е, да изясним за всяко куче е, инвестициите в, банк, в една банка носи риск. И, и да се осигури това финансиране чрез инвестиции, по, да, да то да бъде по максимално прозрачен начин. Като докладчик по, по този пакет, за мен е от голямо значение да се гарантира изпълнение на, на, на, на това правило. Пред загубата на капитал като цел не, не, не би трябвало да заобикаля а, а, факта, че всички, всички банки могат да привличат инвестиции. Това, е едно, това почива на пазарни начала и, и а, всяко действие води своите последици и рискове. Успяхме да, да създадем по-добри правила и се радвам, че постигнахме а, таван, а, дискреционен таван, който означава, че не се а, наказват банките, като се изисква а, голямо ниво на собствен капитал, но а, зависимостите от, е, от е, е, рисковете на, банка, на банката също се намалява. Това, което постигнахме, е именно това. Изправени сме пред едно положение, което не сме виждали в, в миналото. Има много добри възможности за за, за онези, които ще са в състояние да, да, да предоставят финансиране на банки в трудни времена. А, това означава, че пазарите ще са много по-предпазливи, че спасяването в бъдеще евентуално ще става на пазарен принцип също така. По такъв начин ще се избягват е, кризи. Всеки, който инвестира в банка, в момента трябва да знае, че, че, че поема риск Сега вече има, има, и, има а, а, много по-сериозен надзор, надзор тогава, когато се инвестира в банка, да се гарантира наличието на необходимия капитал. А, капитал. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на комисията за, за, за а, помощта. Изградихме една много здрава основа за Банковия съюз и, и изобщо основа за европейската економика от тук насетне. Благодаря ви. Господин Домбровски, си имате думата. Уважаеми депутати, банковият пакет бе прият от комисията преди близо две години и половина през ноември 2016. Предложението надгражда съществуващите банкови права в Европейския съюз и иска да допълни нормативната уредба след кризата. Това предложение е сериозна стъпка за намаляване на риска, и за изпълнение на международните ни ангажименти. По линия на международните стандарти същевременно гарантираме, че банките ще могат да подпомагат реалната економика. Общ подход бе постигнат през май 2018 след интензивни преговори с три последователни председателства. В парламента имаше се включи през юни 2018 политическо споразумение факт от декември. Искам да благодаря на всички депутати, участвали в преговорите по този пакет за проявената ангажираност и желание за постигане на компромис, най-вече на докладчиците господин Симон и Хакмарк. Вашите усилия доведоха до постигане на това споразумение. Парламента подобри някои предложения на комисията, Включиха се и нови елементи, които липсваха първоначално, да речем относно стабилното финансиране и борбата с прането на пари. Пакетът, който ще гласуваме утре, включва важни мерки за подсилване устойчивостта на барките. Въвежда се задължителен коефициент на леверидж като защитен механизъм срещу свръхлеверидж. Съществува, въвежда се и задължителен коефициент за нетно стабилно финансиране – с пакета се засилват и правилата за управление и надзор над банките. Предвижда се и допълнителна гъвкавост за по-добро справяне с макропотенциалните рискове. Подобрява се устойчивостта на банките при затруднения с новите правила. Новите правила транспонира, транспонират стандарта за общ капацитет за поемане на загуба в Европейския съюз. Има и изисквания за минимални ниво на собствения капитал и допустимите пасиви. С други елементи банките ще изградат сериозни буфери, които се използват при оздравяване, за да не се използват държавни средства и да се осигури прозрачност на процесите в банките, в органите и на пазара. В пакета се поставя акцент върху редица въпроси, свързани с финансирането на реалната економика. Подобрява се капацитета за кредитиране от страна на банките в полза на реалната економика, засилва се капацитета за кредити за малки и средни предприятия и финансиране на инфраструктурни проекти. В това отношение всичко е в съзвучие с нашата програма за заетост и растеж. Намалява се административното бреме от изискванията за докладване и оповестяване информация за малките банки. Въвеждат се и нови стандарти. За малките банки има предвидени альтернативните варианти. В пакета за първи път се използва понятието екологичен, социален, свързан с управлението риск. Големите регистрирани банки трябва да оповестяват информация за екологичните и социалните рискове, на които са изложени. И след последните скандали с пране на пари, включихме и мерки за силване на обмена на информация и сътрудничество между надзорните органи по проденциалните въпроси, между Европейския банков орган също. Това са много важни стъпки. И така, уважаеми депутати, Пакета е сериозна стъпка към завършването на нормативната уредба след кризата. Всички реформи в своята цялост ще осигурят по-стабилни и солидни банки. Това е много важна крачка за намаляване на риска. Настъпил е момента и да се заемем с поделянето на риска. Трябва да изпълним изискването защитен механизъм за единия оздравителен фонд и да предвижим напред дискусиите за европейската схема за гарантиране на депозитите. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега започват изказванията от името на групата ЕНП. Господин Кара за две минути. Заповядайте. Госпожо председател, господин заместник председател на комисията, госпожи и господа, е, сърдечно благодаря на двамата докладчици Петър Симон и е, Гунар е, Хекмарк. Благодаря и на комисията и екипа на комисаря както и на всички докладчици в Сянка. С новите разпоредби можем да кажем, че правим една много съществена крачка към укрепване на банковия съюз. По този начин се намаляват разходите в рамките на правната уредба за банките на Европейския съюз. И това постигаме чрез основните решения. Изискванията за собствени средства, за собствени ресурси, което е, е трябва да бъде е, е, в съзвучие с спецификата на банковия сектор и на банките. Освен това, една дефиниция за пропорционалност, която е от полза за малките, не сложни е, институти и облегчени изисквания към тях. На трето място, е, въвеждаме значителни улеснения от административен характер. 20% по-малко е, разходи, административни разходи за малките банки. И също времено насърчаваме реалната економика чрез включването на 1,4 до 1,5 милиона евро, така наречения фактор е, малки и средни предприятия. Цифровизация на софт на софтуера и цифровизация на процесите чрез е, съответния е, софтуерен продукт. Същевременно въвеждаме и един единен европейски регистрационен регистр. И така, е, всъщност, е, допринасяме за укрепване на финансовия пазар и същевременно облегчаваме и защитаваме малките банки. Е, по този начин всъщност е, укрепваме е, стандартите в Европа и мисля, че Европейския парламент допринесе много за този добър резултат. Благодаря на всички, които участваха в работата. Госпожа Берес има думата. Изказвам съжаление за пожара, който засяга един обект на световното културно наследство, Госпожа Берес от името на социалистите демократи за две минути имате думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина в публичния живот понякога има парадокси. Водим този дебат, докато се срива Парижката света Богородица – Аз съм напълно потресена от това събитие. Приемането на банковия пакет има за цел да се предприемат мерки в международен план вследствие на кризата. Това е много важен етап, който иска базовския комитет. Това е един етап, който е много важен за намаляването на рисковете, които могат да възникнат в банковата система. Този пакет ще засили рамката за оздравяване на банкови институции. Системно важните институции в световен план трябва да имат по-голям капацитет за поемане на загубите. Просто не мога да продължа. Да, след малко ще ви дам възможност, Господин Пакет от името на консерваторите и реформаторите има думата. Заповядайте. Господин Пакет, заповядайте. Извинявайте, не ви видях. Имате думата от името на консерваторите и реформаторите на минута. Е, естествено, много важно е нашият банков сектор е, да може да контролира е, рисковете и да създаде буфери за е, по добре поемане на евентуални загуби. Преди няколко години видяхме какво стана след кризата в финансовия сектор. и на практика стигнахме до рецесия би трябвало съвсем стриктно да спазваме, естествено, международно поетите ангажименти и норми, но същевременно ние въвеждаме нови разпоредби и е, планината от е, лоши кредити все още не е намалена. Е, така че първо трябва да решим въпроса с задълженията на банките, защото не бива да ги предаваме на следващите поколения. Благодаря. Госпожа Нахтегар не е тук. А и тя ли не е тук? Добре, значи не мога да дам думата. Господин Шердеван за минута и половина от името на ГУЕ. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, след като финансовата криза, предизвикана от банките, е, е, доведе до стотици милиарди загуби, трябваше да се е, инвестират също милиарди, за да се намали мощта на банковите институти. Но Вместо да се предпише, така да се каже, единна квота във връзка с собствения капитал, ние продължихме да инжектираме в банките с парите на дънокопаците. Това доведе до огромни проблеми. Големите банки трябваше е, в крайна сметка е, да е, бъдат малко ограничени 2 милиарда евро с загубите на големите банки в Германия. Стабилността чрез големите сливания, които се предлагат на германския финансов и банков пазар всъщност, и бяха отхвърлени, в крайна сметка ще направят само лоша услуга на данакопаците. Видяхме какво се случва с големите банки и как действат те. Ние не се нуждаем от някакви мегабанки, банки и национални шампиони. Желаем да имаме едни стабилни банки, които се ориентират към потребностите на клиентите. Господин Гиголд има думата. Една минута, моля. <coughs> Мадам ла президент, е, Госпожо председател, този дебат ми се струва доста сюрреалистичен. Нотрдам е в е, пламъци. Е, това е ужасяващо. Е, Нотрдам е символ на нашата християнска култура в Европа. И смятам, че поне трябва да се помолим за живота и на хората наоколо и на пожарникарите, които в момента се борят с огъня може би дебатът не е уместен в този случай. Госпожа Нахтигал, искате ли вземете думата за две минути и половина сега от името на АЛДЕ? Е, кредитната криза е, играе е, все още много важна роля в нашия живот. Европейците трябва да се преборят с недоверието към финансовия сектор, но очевидно самият финансов сектор, а и законодателят трябва да предприеме много повече. Ако нашите надзорни органи и банковите институти бяха на място, нямаше да сме в тази ситуация. Много неща очевидно не бяха направени както трябва. И сега се опитваме чрез новите разпоредби да създадем гаранции и защитни механизми за така че да не ни се случват отново подобни кризи е, предвиждаме буфери, предвиждаме капацитет за поемане на загубите, но твърде много банки все още е, действат рисково, е, не предприемат необходимите мерки и никой не ни гарантира, че няма да ни се случи отново това, което накупаците ни преживяха. Правилата за банките трябва да са абсолютно стриктни, трябва да са по-ясни, когато става дума за държавни облигации които се оказват лоша инвестиция, то това не би трябвало да бъде непременно загуба за данокопаците, които да поемат, да кажем, неправилните щетите от неправилните действия на банките. Е, при, е, в никакъв случай не бива да действаме по отношение на банките е, без да премислим всяка стъпка и да позволяваме подобни действия. Благодаря, госпожо председател. Говорим за един пакет, който има за цел да намали риска в европейската банкова система. Това, което аз се питам обаче ме, обаче, убедени е, е, ли сме, че всъщност намаляваме риска в Европейската банкова система? Аз говоря за най-големите рискове. Това е нещо, което повтарям от 5 години в този парламент. Основният риск, през който сме изправени, с е, ликвидните ценни книжа, които, които държат банките, самата банкова система, производните инструменти. Това са проектите, с които трябва да внимаваме. Няма адекватен надзор там и а, може да се загуби много голяма, а, могат да се обестойностят в рамките на много кратки а, е, срокове. Имам сериозни тревоги а, а, с текстовете в този пакет. Мисля, че основната грешка, която се допуска при а, намаляването на риска е, е концентрирането на желанието да се е, намали риска върху кредита, върху кредитите. Кредитите е всъщност са двигателя на европейската економика на семействата, на малките и средни предприятия, помага на семействата да, да си купуват домове. Ако банките спрат да, да, да дават кредити, защото има твърде много, твърде голямо търсене или защото твърде либерално раздава кредити, мисля, че няма да е никак благоприятно. Това, което трябва да поискаме от банките е да, да, да преразгледат политиките си как могат да, да привличат допълнителни капитали за, за, за укрепване на положението им в случай на, на, на трудности. И Да, имам сериозни тревоги, свързани с това пакет и мерките, които се предвиждат там. Мисля, че, че е много пагубно това, което се прави. Трябва да се преразгледа цялостната структура на банковата система. Има много сериозен дисбаланс и и, и, и от полза за политиката, на толкова за гражданите. Госпожо Берес, искате ли да продължите? Благодаря, госпожо председател. За щастие, след финансовата криза, Базилския комитет и Комитета за финансова стабилност допринесоха за подобряване на системата ние интегрираме тази система в европейското право, за да се избегнат рискове, които могат да възникнат в нашата банкова система. Засилваме рамката за оздравяване на банките, засилваме също така и контрола върху системно важните институции по отношение на капацитета за поемане на загуби и необходимостта от рекапитализация по отношение на качествените активи и допустимите пасиви МРЛ. Предвиждат се и допълнителни мерки за оздравителните органи. Този пакет ще засили и отчитането на свръхриска, като предвижда съответните проценти за ливарич и за нетно стабилно финансиране – ще се засили капацитета на банките за, кредит, за отпускане на инфраструктурни кредити. При все това обаче с този пакет няма да се намери решение на всичко. Това е просто един етап. Трябва да отидем по-далеч. Ако искаме банков съюз, трябва да предвидим всичките негови последици. По същия начин, принципът за пропорционалност не трябва да абстрахира риска, свързан с размера на отделните пазари. И накрая, след години оздравяване на банки, мисля, че е време за повече солидарност и най-накрая да се приеме европейската схема за гарантиране на влоговете, която от толкова време обещаваме на европейските депозитори и вложители. Благодаря, скъпи колеги. Господин Фербер, за минута и половина има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. След економическата е, и финансовата криза, финансовата стабилност бе в центъра на вниманието на законодателя. Е, преди 10 години е, преживяхме нещо неприятно и не бихме искали то да се повтаря. Е, но не всяка банка е Lehman Brothers, не всяка банка е толкова сложно е, изградена и толкова голяма и не е толкова рискова. Такмо обратното. Повечето банки в Европейския съюз не действат като инвестиционни банки трансгранично и нямат, така да се каже, дериватни позиции, които са изпразнени от истинско съдържание. Но при всички положения банките би трябвало да са подвластни на едни и същи правила. И същевременно ние диференцираме правилата и изискванията в този финансов пакет е, дефинираме съвсем точно е, регулаторни облегчения за малките банкови институции. И по този начин е, внасяме повече живот в банковата уредба. Базел 3 е, ще трябва да бъде финализиран през следващия легислатурен период, така че отново ще се посветим на финансовата стабилност. Благодаря ви. Господин Силва Перера, една минута. Благодаря. Да, благодаря ви. Много важно е, е да се регламентират е, е, дейностите на банките, така че те да станат по-солидни и да могат е, да устоят на шоковете, е, а гражданите да им се доверяват. Е, по този начин ще засилим изобщо доверието на данакопаците и на гражданите в Европейския съюз. Разбира се, големите банки е, ще трябваше, е, трябваше да увеличат собствените си средства, за да е, могат да се справят с загубите. И това не можеше да стане веднага след финансовата криза. Трябваше да се изчака известно време, за да можем да кредитираме реалната економика и по този начин да я съживим след финансовата криза. Благодаря много на Гунар Хакмарк, на Петър Симон, защото те допринесоха чрез своята работа за ревитализирането на банковия сектор. Много много важно е естествено да диференцираме в банковата сфера. Благодаря. Господин Мариес, една минута. Благодаря, госпожо председател. Реформите в банковия сектор, разбира се, са от основно значение след ужасяващата криза, която, която сполетя нашите общества през последните 10 години – Изходът обаче от това е, че ние, данокоплаците, понесохме много, много загуби и гръцките данокоплаци ще трябва, трябва да, да изплатят всъщност необслужените не, не заеми в нашата страна. Разбира се, че ни трябва по-строг надзор, най-вече за по-големите банки. Трябва да следим какво става. Трябва да, да, да наблюдаваме и отношенията между банките и медиите. Радиото и телевизията, най-вече в Гърция. И сега наближават избори и в социалистическите проучвания можете, можете да видите, че хората, които всъщност критикуват банките, не, не получават трибуна в медиите. Поне, поне с нашата партия така стоят нещата. Просто вижте кои, кои, е, кои партии са получили кредити и кредити ще се ориентирате. Господин Макарти, благодаря. Аз приветствам много от промените в пакета за капиталовите изисквания, например новите разпоредби срещу прането на пари и е, механизмите за, срещу нарушаване на капиталовите изисквания. На, така ще се решат проблемите, свързани с банките, които са твърде големи, за да, да фалират. Аз обаче не мисля, че, а, че нещата трябва да, да стават по-големи като законодателство, отколкото са. А, директивата за възстановяване и преструктуриране на банките вече се оказа доста полезна и в преговорите и, и за, изразихме своите а, тревоги, свързани с 3% ставка за, за ливеридж би трябвало поне 5% да бъде нивото на, на, на, на привлечен капитал на ливарич. А, така че а, бихме искали европейските банки да са конкурентни и конкурентоспособни в сравнение с а, е, американските си конкуренти. А, няма как да, да, да отделим проблема с твърде големите банки, да им бъде позволено да фалират, с общата банкова реформа и отделянето на, на, на, на инвестиционните банки от останалите банки. Това, че през последните години не успяхме да постигнем това, е, е, е показателно за, за, за провала на всички, на всички европейски институции и от това в крайна сметка страдат европейските граждани. Благодаря, госпожо председател. Мислите ми се с французите, парижаните заради ужасния пожар в парижката Света Богородица. Черен ден за европейската култура, ужасен ден. Изразявам солидарност към огнеборците, които се борят за бързото потушаване на пожара. И искам да благодаря господин Хокмарк, през оставащите секунди съвместната ни работа. Мисля, че Осигурихме важни нива на тлак и МРЛ, които ще предотвратят кризи. Постигнахме напредък и много му благодаря, че при нашите предложения да не се вкарат в капан при вътрешна рекапитализация малките спестители, както стан... малките вложители, както стана в миналото, за което искам да му благодаря. Госпожа Петикайнер за минута и половина. Uh, много, много съжалявам за това, че културното наследство не само на Париж, но и на а, Франция, на Европа е застрашено в момента от огъня, който е обхванал църквата Света Богородица в Париж. Говорим за банковия пазар, за адекватните капиталови изисквания, за предпазните механизми и естествено е много уместно сега да благодарим сърдечно на докладчиците за работата, която са извършили. Две са големите предизвикателства. От една страна целият е, законодателен пакет във връзка с е, инвестиционните е, фондове и банковите механизми и от друга страна устойчивото развитие. Финансовата криза, рисковете които не бива да водят до финансови кризи, като тази, която преживяхме. Господин Томпо, една минута. Благодаря, госпожо председател. Ужасни са новините за Париж. В края на мандата се питам дали сме извлекли полуки от финансовата криза. Все още Нямаме разделение между банкиране на дребно и на едро инвестиционно банкиране. Не е завършена схемата за гарантирани депозити. Банките все още не са достатъчно капитализирани. Аз приветствам тази стъпка, която е много добре дошла. По новите правила, системно значимите банки трябва да имат много повече собствени средства, за да се засили принципа за вътрешна рекапитализация. Новите правила също така предогащат и промените за стабилно финансиране, като ЕБО получава роля за оценка на риска. Нуждаем се от една напредничава рамка, която да извлякла полуки от проблемите в миналото и да предогажда новите събития, които предстоят. Пакета е добра крачка напред, но все още не е постигнат необходимия напредък. Господин Страбати за една минута. Господин Страбати, да. Един умен човек бе говорил за подценяване на риска, когато е, се стигна до финансовата криза. Реалните лихви през 2002-2007 е, година бяха отрицателни. И е, когато лихвите започнаха да се покачват, държавите вече бяха с огромни дългове. Те бяха задлъжняли страшно много, задлъжняли бяха и банките. Дяволски кръг, в който се озова и Deutsche Bank защото а, а, винаги, когато се правят а, инвестиции и когато се а, а, дават а, кредити, естествено трябва да ги гарантираш със собствени средства. Но а, Deutsche Bank не го беше направила. И в крайна сметка това именно означава подценяване на риска. Затова Deutsche Bank в момента е в жалко състояние. Затова и паричният и валутният е, съюз, е, все едно как ще го наречем, куца и не се развива добре. Трябва да направим нещо повече. Благодаря. Já lá дюма декада собра uma благодаря, госпожо председател. Казва следващият оратор. Е, от 2008 е, година изминаха повече от 10 години. Рекапитализацията на банките е, се извършва, е, но милиардите, които бяха необходими, отнеха огромен дял от БНП в Португалия. И сега гражданите се питат, в крайна сметка, постигнахме ли напредък, направихме ли нещо ценно и полезно. Много милиони евро бяха изразходвани за новите банки през 2018-2019 година. 5 милиарда се предвиждат от правителството и за следващите две години, 2020-2021 година, които ще се излеят отново в банковия сектор. И същевременно става дума само за козметични мерки. Обществото се пита, не трябва ли всъщност банките да обслужват и економиката, не обратното, економиката и обществото да обслужват банките. Благодаря ви. Започваме с процедурата спонтанни изказвания. Господин Капуто има думата. Президенте, la strada per completare l'unione bancaria è ancora molto lunga. Благодаря, госпожо председател. Още много път предстои да изминем по, по създаването на банковия съюз. Трябва ни конкретни, конкретни политики, които да предотвратят бъдещи кризи. Държавите членки трябва да гарантират а, съответното поемане а, на риска на, на, и предотвратяване на последиците от него, за да се избегнат бъдещи финансови кризи. А, компетентните органи трябва да могат незабавно да действат, за да се противопоставят на на, на, на положение, при което а, са затруднени финансовите институции. Само така ще можем да подобрим а, а, ситуацията от гледаща на гражданите. Повече е, внимание трябва да се обърне на преценката и оценката на рискове. Тези рискове винаги трябва да бъдат отразявани адекватно. А, такава е посоката, в която се движим. Намаляваме а, риска в финансовите системи. Заедно с това обаче, тогава, когато банките, е, в момент в който банки, банките инвестират повече. Господин Домбровски, заповядайте, имате думата да приключите дебат. Мадам Чер, е, honorable member. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, и аз искам да кажа, че съм шокиран от пожара в Парижката Света Богородица. Това е символ не само на Франция, на цяла Европа на целия свят. Много жалко е това, което се случва. А сега относно банковия пакет. Пакета за банкова реформа е важна стъпка за намаляване на рисковете в финансовия сектор. За пореден път искам да ви благодаря за подкрепата на парламента по този пакет. Ако одобрите този пакет утре, намаляването на риска няма. Само да засили устойчивостта на банките в Европа, но ще засили пазарното доверие, а също и ще трасира пътя към завършване на банковия съюз, като се осигури необходимия защитен механизъм за единния оздравителен фонд. Този важен пакет, когато бъде финализиран, съм сигурен, че ще допринесе за стабилизирането на финансовия сектор. Надявам се, че ще се трасира и пъти към допълнителен напредък за задълбочаване на економическия и паричен съюз. Ето защо ви приканвам да приемете политическото споразумение утре. Благодаря на двамата докладчици. Благодаря. Кой докладчик да е първи? Господин Акмарк. Благодаря на госпожа Берес за това, че ни обърна внимание на тези трагични събития в Париж. Парижката света Богородица, Нотърдам е символ за европейската история, един важен символ на нашата европейска цивилизация и култура. Да, благодаря много на всички, които се изказаха, но а, това, което искам да кажа е, че в момента ландшафта е доста по-различен, картината е различна, а, банковата система в Европа е много по-силна и по-способна да устои на а, сътресения и кризи. Въпросът е, когато кризите се появят, как можем да се справим с тях, как можем да противодействаме. Много пъти сме говорили за, по тези въпроси и сме взимали мерки, създавайки и Европейския орган за банков надзор. Европейски банков орган. Е, това е, естествено е, само по себе си не решава проблемите, но механизмите, защитните механизми са важни за всички банки, защото чрез тях те ще могат да устояват по-добре на тежки, на трудни моменти и ситуации. Благодаря много за възможността да представя тази тема тук в пленарна зала и Благодаря много на всички колеги от всички политически групи, от всички партии, представени в Европейския парламент, защото в работата по това досие ние показахме, е, че когато желаем, можем да работим заедно и да бъдем сплотени. Благодаря на всички. wohl jeder der Kollegen, der hier sprechen konnte, eine sehr е, да, всеки колега имаше възможност е, да каже какво мисли. Е, Също времено в подсъдназнанието ни и в мислите ни, ние бяхме в Париж бих желала да изразя солидарност към всички френски граждани, към Френската република. И именно тази солидарност всъщност ни ръководеше, когато работехме върху това досие. Независимо от това как мислим инак, ние действахме конструктивно. Две години и половина. Казвам това, обръщайки съм към крайно дясното и крайно лявото в тази зала, защото те обикновено винаги е, намират начин да критикуват и повод за критика, и за атаки. И естествено ще продължим тази работа, когато работим по от три. Желаем ли да вървим по-нататък по този път за ограничаване на риска, за разтоварване на всички от тези, които в никакъв случай не са допринесли за последната криза а, понесоха бремето. Желаем ли в крайна сметка да а, ограничим а, до някъде възможностите на недобросъвестните банки, за да а, не а, предизвикват отново с а, действията си финансови кризи и сътресения? Да, ние желаем а, да стабилизираме банките, но не за сметка на съответния а, съсед или на съответните граждани, а за сметка на целия банков сектор, който би трябвало да бъде оздравен и стабилизиран, така че да издържи в името на всички европейски граждани. Обявявам дебата за приключен. Гласуването е утре. А сега доклада Фернандес. Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации. Господин Фернандес, имате думата. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, добре дошъл господин Добровски. Много е трудно да се следват дебатите в контекста на новините от Париж, този ужасен пожар, който в момента разрушава едно от нашите културни богатства паметници в Европа, в този така сложен свят. Но така или иначе провеждаме окончателните крайни дебати по а, регламента за секюритизацията на, на, на публичния дълг. Проекто регламента, на базата на проекто регламента, който бе предложен от комисията. Тежка беше работата, но искам да да благодаря на докладчиците в Сянка за, за, за подкрепата, за усилията и. Не, не винаги е, бе лесно да се стигне до съгласие. Е, в е, комисията ни. Надявам се утре да протече успешно гласуването. Ще гласуваме реформата на банковата система, така че да гарантираме действия срещу бъдещи рискове, но нещо друго, което ще гласуваме утре, е как да избегнем, да избегнем а, фискални кризи, като от, от 2010-2012 година. Кризата води до, до, до а, публичен дълг, а публичният дълг доведе до, до проблеми в някои държави членки и се наложи европейските институции да, да ги спасяват. Трябва ни един безопасен и обезопасен банков сектор. Е, трябва ни също, трябват ни също и национални инструменти и процедури, които да са сигурни и безопасни. Е, трябват ни инструменти да се борим с кризите на ликвидността от 2010 до 2012 година. Така че мисля, че предложението на комисията, което е, което обсъдихме в парламента, е много добре организирано мисля, че парламент допълнително го усъвършенство. Дадохме повече възможности на европейските органи да, да упражняват надзор върху обществения, върху държавния дълг и обществения дълг изобщо. И мисля, че също подобрихме качеството. Качеството на, на и нещо, което в крайна сметка от което ще, ще, ще е, спечелят всички. Това ще бъде една гаранция, която да доведе до диверсификацията на балансите на банките. Трудно бе да се е, постигне съгласие, но стигнахме до широко такова в парламента. В крайна сметка и целим да, да, да доведем до края реформата, така че разполагаме с инструменти, които да, да, да заменят онези, които бяха трудно приложими през 2010-2012 година. Трябва ни а, една, една действаща система, инструменти, които да, да са в ръцете на, на държавите членки в случай на бъдещи а, кризи, така че да не се стига до, до, до, до затягане на коланите отново. А, има още много какво да се свърши, за да се е, стигне до една стабилна еврозона с, е, с, с, с, с е, осигурено бъдеще. Благодаря. Господин Домбровски, заповядайте. So, <coughs> uh, uh, Madam Chair, uh, Honorable Mr. Rapporteur, Honorable Members, е, е, уважаема, уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, хубаво е, че водим днес този важен дебат е, за ЦКОДО. Тези ценни книжа са нов инструмент. Обединяват се ценни книжа от еврозоната, за да се подобри банковия съюз и да се подобри ефективността на капиталовия съюз. Поема се съвместно риск зад границата и риска към суверенни експозиции. Това може да отслаби връзката между банка и държава, което се оказа основен източник за кризата в Европа. Съществуваща нормативна уредба крие някои пречки към тези ценни книжа, Продължението от май 2018 имаме за цел да позволим тези ценни книжа, като те ще са обект на същия регулаторен режим, като, суверенни, като държавните ценни книжа. Бе решено да няма прехвърляне на риск между държавите членки или съвместно поемане на риск, защото това са частни инструменти за частния сектор. Искам да подчертая, че в нашето предложение не се променя регулаторния режим за ценни, за държавните ценни книжа в еврозоната. Искам да поздравя докладчика по досието, господин Фернандес и всички колеги от комисия ЕКОН за усилията вложени в това досие, които позволиха важното гласуване 21 март тази година и се надявам, че и утре ще се гласува с да на пленарна зала. Това ще отправи силен сигнал към съвета за значението, което комисията и парламента предават на това досие. И това трябва да е приоритет на съвета в тази сфера. Благодаря. Благодаря. Сега изказване на групите. ЕНЕП господин Герхолд за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Госп господин комисар. Актуалното предложение за намаляване на регулаторните пречки за пазарна реализация на ценни книжа представлява важна крачка напред към стабилността на нашата финансова система. То ще създаде повече сигурност, много по-висока степен на интеграция и това е важно да се подчертае най-вече в сравнение с альтернативните продукти. На трето място намаляват се рисковете за държавния бюджет с помощта на ценните книжа, обезпечени с държавни облигации, рисковете се прехвърлят към частния сектор и допринасят за една по-голяма европейска диверсификация на облигациите и за свързване на европейските финансови пазари в мрежа. Едно прибързано, не добре премислено обобществяване или е, привеждане на е, рискове и загуби е, така да се каже, по общностния подход в е, е, общи рискове и загуби за всички държави членки на европейско равнище е в крайна сметка избегнато. В предлаганата правна уредба се откроява познатия ни важен подход да се гради върху основите положени след финансовата криза, предлагат се прагматични решения трябва с много търпение всъщност да предприемем онези мерки, които ще доведат до растеж и до сигурност. Благодаря. Господин Пакет, да, благодаря. Трудно ми е да говоря в момент, в който гори Парижката света Богоредица. Това е истинско бедствие за историята, за културата на Европа. Опитваме се да направим по-сигурна финансовата и банковата система на Европа. Но проблемът е, че ние няма да можем с финансови продукти да а, засилим а, финансовата стабилност в еврозоната. Единствено, естествено, ще трябва а, да а, разпространим тези а, добри а, стабилизиращи продукти и извън рамките на а, еврозоната, а, за да обхванем всички държави, членки на Европейския съюз. А, и така, в крайна сметка, в условията на криза ще могат всички държави да се борят по-успешно срещу сътресенията. По-добри, е, по-всеобхватни мерки са необходими, за да направим стабилна нашата банкова система. Благодаря ви. Е, следващият оратор, господин Калвет Шамбон. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател на комисията, драги колеги, Естествено, първо трябва да кажа, че, че ставаме свидетели на, на разрухата на част от душата на Европа. И, изразявам своето съболезнование не само на, на, на, към френските колеги, а към всичките европейци. А, изградили сме това, с което разполагаме с много усилия. Нотърдам, цяла Европа. Това са това са едни ценности, ценности които са крехки целия си мандат прекарахме, опитвайки се да укрепим Европа и затова приветстваме работата на комисията, на докладчика и докладчиците в Сянка. А, трябва, а, трябват ни европейски активи, които да са, които да са в, в подкрепа на еврото, нашата единна валута. Говорим за мутуализация, но, но, но това всъщност е, е заобикаляне, бойкотиране на, на, на основния а, а, въпрос. За съжаление, хората го казват, че пазара не искал това. Нека, нека, да го, нека да се опитаме, нека да видим как ще реагира пазара. Това е един европейски продукт, който е в подкрепа на единната валута. А, Става въпрос за диверсификация на, на, на, на активи и е, евентуално но облегчаване на страни, които, които се задушават от държавния си дълг. Това също има своите последици и а, е, за, за, за способността им да, да подобряват социалната си политика. Така че това е, е, е, е, е един опит е, да се укрепи е, еврото със съответното финансово обезпечение. Това няма за цел да, да, да, да изтласка в периферията нито една от страните в групата, еврозоната, защото в противен случай е, бихме се проверили. Оста, уста Франция, Германия може да не се радва много от това, но нека да предложи нещо по-добро. Мисля, че трябва да се гордаем. Създадохме нещо, което наистина ще укрепи еврото. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Последствията на финансовата криза не могат да се обсъдят е, за няколко минути. Е, това е, в никакъв случай няма да допринесе за повече доверие или за повече стабилност. Да, обезпечените облигации и ипотечните кредити, ако си спомняте, трябваше уж да направят еврозоната по-стабилна. Същото се отнасяше и до ценните книжа, които а, са обезпечени с държавни облигации, но не го преживяхме желаното стабилизиране. Това са а, инвестиционни грешки на еврозоната, на а, Европейската централна барка, е, ако желаете дори и а, политическите конфликти и конструктивните а, грешки не могат с финансова алхимия и а, някакви трикове да бъдат решени или преодолени. Не. Държавите отново ще трябва в крайна сметка да поемат своята част от отговорността. Германия във всеки случай направи немалко, за да стабилизира банковия е, сектор в Европа и е, за тази цел на нас ни трябва действително е, ценни книжа, обезпечени с държавни облигации. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря и да поздравя господин Фернандес. Задачата му не бе лека. И така, поздравления. Смятам, че това не е проблем на структурните проблеми с еврото, защото това не е заместител на еврооблигациите. И нямаме фискален капацитет достоен да носи това име. Няма да излезем от проблема с всичко това, но независимо от, от това искам да благодаря господин Фернандес, тъй като той отчете някои от нашите предложения, да речем. ЕСМА ще има възможност е, да следи ликвидността на пазарите за държавен дълг. И ще има и малко потенциален надзор. Искам да благодаря на господин Фернандес за работата му и за чудесното водене на преговорите. Господин Фунтулс, за една минута. Още веднъж Европейския съюз намира начин да, да, да подкрепи финансовия сектор и да даде възможност за, за, за, за тези ценни книжа, обезпечени с държавни облигации. И в миналото лицата, държащи облигации, се оказват бе без всякакви активи. Всички бях, загубиха всичките си пари на 12 март 2012 година действията предприяти а, а, имаха за, тогава бяха, имаха за цел да, да, да предотвратят а, допълнителния крах на банките, но това само доведе до допълнително а, загуби. В крайна сметка се стигна до намаляване на пенсиите и още, още веднъж а, виждаме как грешни политики се, се, се приемат на европейско ниво и това е в общърт на, на гражданите. Господин Мариас, една минута. Екаре. Финансовата криза довежда до много проблеми, особено в Гърция. Така наречения херкат на държавни облигации довежда до фалит на много малки вложители. Имаше и херкът на държавни облигации, държани от застрахователни дружества. Говорим за загуби на стойност 12 милиарда. Европейската централна банка обаче спечели от всичко това, а гръцката економика бе съсипана изцяло. В еврозоната Имам нужда от нещо повече от аспирин. Не ни трябват само гаранции от банките, трябва да се смени цялата архитектура на еврозоната. Тя трябва да е в услуга на всички хора, а не само на една немска Европа. Благодаря, няма спонтанни изказвания, така че давам незабавно думата на комисаря Домбровски. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, още веднъж искам да ви благодаря за работата по а, това досие за, за, за ценни книжа, обезпечени с държавни облигации. Както казах вече, а, това а, досие се радва и на подкрепата от съвета. Сега ще проучим много внимателно а, текста, така че а, да, да, да а, проведем дискусиите съответно и с съвета в предстоящия период. Благодаря на господин Фернандес, благодаря и за участието ви в днешните дебати по него. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на докладчика, господин Фернандес. Здравейте отново. В оставащите две минути искам сърдечно да благодаря на всички докладчици в Сянка и, и докладчици по този доклад. Преговорите започнаха в една сложна обстановка, меко казано, но през последните месеци групите проявиха истинска готовност да стигнат до съгласие, за което благодаря. Искам да благодаря и на господин Яко Бомбасака, докладчик от миналата година. Без него и неговата работа и без преговорите, които поех от него, никога нямаше да стигнем до тук. Мисля, че на края на този мандат оставяме нещо важно за себе си. Този пакет ще бъде гласуван утре, който е свидетелство, че ние сме за постигнато напредък в еврозоната. Ще се гласува един регламент, с който ще направим една малка крачка напред към изграждането на еврозоната. Една стабилна зона с паричен съюз. Не получаваме всичко, което искаме, но се движим напред което е знак за нашата ангажираност. Надяваме се, че през следващия мандат съвета ще продължи напредъка, защото парламентът вече е готов да започне преговори. Надяваме се, че съвета ще може да стигне до споразумение през едните месеци. Благодаря ви, колеги. С това обявявам края на дебата. Гласуването е утре. Следващата точка в дневния ред. Общо разискване Европейската система за финансов надзор, доклада Карас и Перес. Европейски надзорни органи и финансови пазари, след това пак доклад, потенциален надзор върху финансовата система на макроравнище, създаване на Европейски съвет за системен риск и трети доклад, пак Карас и Береш, пазари на финансови инструменти и започване упражняване за и презастрахователна дейност. Дам началото на дебата. Двамата докладчици имат думата. Първо господин Кара за 4 минути. Заповядайте. Госпожо председател, господин заместник председател, госпожи и господа. Преди 10 години подготвих един голям доклад за последствията от е, голямата економическа и е, финансова криза с е, една френска колега Първаш е, Перес. Тогава работихме по два доклада. А сега, през последния период е, в парламента с френски колега, отново работихме по доклада за тройката. И сега отново подготвяме заедно с Перванш Перес два доклада. И това са последните ми доклади тук. И е, докато обсъждаме това, е, Парижката света Богородица е, се руши, гори. Ние всички сме натъжени. Натърдам е, рухва, не само гори. Нещо от нас рухва. Ние сме част от Европейския съюз. А също времено ние двамата с Перван Шперес е, винаги сме се опитвали да преодоляваме идеологическите граници и да търсим средния път, но верния път. Никога не сме се опитвали да сме противопоставяме един на друг по идеологически съображения и затова сме успявали. Благодаря ти, Перванш, в един ден, в който тъжим заедно но нещо рухва, нещо друго се създава. И това показва историята на Европа. Но дам ще бъде ремонтирана, ще бъде възстановена. Може би няма да изглежда така както днес, но аз съм сигурен, че ние ще запазим тази църква, този символ на Европа. Благодаря ти много за това, че работихме така добре с теб и с докладчиците в Сянка. Е, аз отговарях за е, надзорните органи като е, създадохме нови контролни функции и надзорни функции във връзка с тероризма, с прането на пари, с трансграничните финансови операции. Е, водени от е, желанието да е, намалим бюрокрацията, да намалим риска, да създадем профилиране на риска, да помислим за повече съгласуваност в финансовия сектор чрез създаването на нови инструменти. А също времено да защитим потребителите, като имаме предвид рисковите фактори да предвидим и възможности за участие в взимането на решение, включително и на трети страни и същевременно да предвидим и възможности за демократично отчитане пред Европейския парламент. Засилихме принципа за управлението, когато за споделеното управление, когато става дума за общностни интереси, дефинирахме правомощията на председателя, предвидихме и е, съвсем ясно каква ще бъде ролята на Европейския парламент. Как трябва да се обезпечи е, достатъчно персонал е, и съответно средствата в бюджета. И всичко това е, е, подобряваме е, макронадзора е, на системния риск. Да, и четирите доклада е, не са никак лоши. В крайна сметка се постига е, напредък по отношение на качеството, защото всички ние е, се опитахме да постигнем нещо по-добро. Работихме заедно, да преодолеем идеологическите е, различия между нас и аз се надявам, че и предизборната кампания ще премине така конструктивно и мирно, както работата ни по това досие. Госпожа Берес има думата. президент госпожо заместник председател, скъпи Карас. Наистина за втори път работим заедно и надявам се е вярно, че работим толкова добре, колкото и първия. Комисията предложи добро предложение, което е последователно. Ако държавите членки искат съюз на капиталовите пазари, те трябва да засилят надзорните органи – това е много важно. Не трябва да чакаме следващата криза, за да се дадем сметка, че когато разработваме един пазар, е хубаво да има и стражари, които да го наблюдават. Независимо от качеството на участниците в него. И наистина, скъпи Карас, като поехте тази отговорност по този доклад, редом с мен, положението не беше много добро. Държавите членки даже се и радваха на смъртта на този орган, но ние го спасихме. Държавите членки не могат да използват претекста да не се борят срещу прането на пари. Трябваше да приема, че не можем да постигнем истински напредък в тази област, ако не работим по най-важното. А упражняването на надзорни функции в Европейския съюз. Мисля, че това е един етап, който е похвален. Постигаме напредък по устойчивостта на надзорните органи, независимо какви са те. По същия начин, що се отнася до защитата на потребителя, постигнахме важен етап. Разширяват се правомощията и в банковата сфера и в сухвателната сфера, който е добър етап според мен. И накрая предвидохме инициативата Таен клиент, който е много добро средство за защита на потребителя – за всеки един от органите също така подобрихме разпоредбите за банковите органи за борба срещу паритите. Добре е да имаме по-добро сътрудничество в застраховането. Знаем каква е действителността. Много често се заобикалят правата на потребителите в други държави членки от страна на застрахователните дружества и мисля, че тук трябва да засилим мерките, което е похвално. И относно ЕСМА, орган за ценните книжа, има предвидено деклариране на данни и референтен индекс. Но основният въпрос е управлението – тук направихме едно полезно прецизиране, свързано с конфликта на интереси. Предвидена е и мълчалива процедура при нарушаване на правата на Европейския съюз. Предвижда се и роля на, на съответните национални органи при трансгранични случаи. Органите трябва да създадат и координационна група, когато това го искат пет национални компетентни органи поне. Нека да бъдем честни. И мисля, че вие ще споделите моето виждане по въпроса. Има известно лицемерие в съвета, който винаги иска съюз на капиталовите пазари, което ще е хубаво за финансиране на реалната економика. Само, че когато поискаме да засилим управлението, съвета казва, че трябва да се запази надзорните функции на държавите членки. Мисля, че трябва да прехвърлим този хоризонт някой ден. Това, което е постигнато днес е похвално, но е просто една стъпка от целия процес. Благодаря. Заместник председател Домбровски е от името на комисията. Госпожо председател, дами и господа депутати, прегледа на Европейската система на финансов незар е, е много важна стъпка по постигането на, пазар на, капитал, на капиталов пазар. За това бе направен опит за политическо съгласие по този, по този така важен пакет, само в рамките на няколко а, седмици, извинете. По време на триалога това даде възможност да се, да се приеме пакета преди края на мандата и преди края на, преди лятната вакансия на съвета. Нивото на амбицията на политическото споразумение в някои отношения е по-низко, отколкото първоначалното предложение на комисията. При все това обаче, без конструктивната нагласа на парламента по време на, на преговорите нямаше да се стигне до, до съгласие. Парламента показа, че напълно че, че послагам, поставя много високо ролята на надзорните органи в постигането на интеграция на пазарите. Искам да благодаря господин Карс и госпожа Берес за свършената работа и за постигнатото. Надявам се да се, да се приеме на пленарно заседание доклада да вота, да е положителен. Това по роботическо съгласие е много важна стъпка в приемането на, на общ правилник в Европейския съюз политическото съгласие е много важно с цел а, да се укрепи рамката а, за борба с прането на, на, на пари, с което се и допълва предложението на комисията от септември 2018 година. Банковия надзорен орган получава нови правомощия и в борбата с прането на прани. Трите надзорни органи е, и трите имат много важни правомощия за финансовите институции в Европейския съюз. С това се постига повече напрегът по един напълно интегриран пазар на капиталовите пазари и услу... капиталов пазар, като се уеднаквяват правилата във всички държави е, членки. Много се радвам, че сме разполага с нови, по-добре интегрирани инструменти в областта на европейския надзор. Надявам се, че партньорската оценка на, на, на надзорните органи ще е по-ефективна след приемането на това законодателство. Ще бъдат изведени на дневен ред добрите практики, които да могат да бъдат споделени и така ще се гарантират и равнопоставеност надзорните органи получават допълнителна подкрепа от някои други нови правомощия на ЕСМА при определянето на, на, на цели, например. А също така приветствам промените, свързани с органите по защита на потребителите и в финансовите технологии. По ефективно ще е вземането на решение, вземането на решение в ЕСС. Новите правомощия ще спомогнат за по-доброто управление. Осигуряват се, осигуряват се и необходимите средства и ресурси за съответните нови функции, въпреки че първоначалното предложение на комисията не бе прието също така. Се радвам, че на 21 март беше постигнато политическо съгласие за систем, за, за регламента за системния а, риск, а, с което се гарантира а, стабилността на финансовата система в Европейския съюз. Това се споразумение ще доведе до още по-добра ефективност на още по-добра ефективност. Повечето от измененията, които са предложени от, от парламента и от страна на, на съвета, подкрепват системата на, на обществените консултации. С това се повишава и а, отчетността, като, се, а, и, а, като също така се повишава видимостта в европейски план изобщо. Както поискане на парламента, новия регламент също укрепа и, и, и защитата на лицата, подаващи сигнав, сигнали. Искам сега да дам думата на колегата Вера Юрова. Благодаря, господин Комисар, госпожо Юрова, имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, за комисията е приоритет да изградим всички създавни елементи на Съюза на капиталовите пазари и да завършим банковия съюз. Много важен елемент в това отношение е да се намери работно решение на много от проблемите, свързани с превенцията и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, в финансовия сектор, като се имат предвид сериозните случаи отскоро в Европа, свързани с европейски банки. Както знаете, предложението от 2017 е доразвито през септември 2018 с един отчетлив елемент за повече акцент върху борбата срещу прането на пари и предефиниране на ролите на трите надзорни органи в това отношение. Радваме се, че е постигнато политическо споразумение по това важно досие. Новите правила гарантират, че правомощите, свързани с смягчаването на риска от пране на пари в финансовия сектор, ще бъдат централизирани в Европейския банков орган. Новата нормативна уредба ще засили своя мандат за събиране, анализ и допълнително разпространение на информация за да се направи така, че всички съответни органи активно и последователно извършват надзор върху риска от пране на пари и че се сътрудничат и обменят информация. Действията на органите по нарушения на европейското законодателство се прецизират. Могат да се предприемат незабавно мерки, когато се нарушават правата срещу изпиране на пари в национален план – Споразумението изискваше много активна работа и ангажираност от всички политически партии. Искам да благодаря на парламента и на румънското председателство за положените усилия в толкова кратък срок. А наистина е успокоително, че и трите институции работиха съвместно, за да постигнат напредък в тази много важна сфера. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега от Комисията по конституционни въпроси госпожа Юрнер има думата. благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейската система за финансов надзор е с много специфична е, структура, която включва и централните банки е, на национално равнище и надзорните органи в държавите членки. Това е, означава е, и размяна на е, информация, обмен на информация във връзка с финансовия надзор. Много важно е, естествено, в съответния контекст да предвидим и съответните институционални промени във връзка с изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Необходими са и други е, промени. Съгласна съм с комисаря Домбровски, но също времено трябва да предвиждаме е, е, укрепване на принципите за демократична отчетност, така че да покажем, че Европа може да бъде в действие, когато е необходимо. Госпожа Петикайнен има думата. Throughout the 11 years I have been member през целия си а, а, престой в този парламент многократно сме, сме обсъждали а, надзора на финансовите пазари. Много, многократно. И на капиталовите пазари. Ако а, искаме една просперираща Европа, ни трябва общ капитал в пазар. И за да създадем общ капитал в пазар, това, което ни трябва, е финансов надзор на европейско ниво на различни институции. И е, макар и да поздравявам и двамата докладчици е, за това, че успяха да, да, да убедят държавите членки е, за това колко важни са стъпките в тази посока, за съжаление, трябва също да изтъкна, че все още не сме стигнали там, където трябва да сме. Не сме постигнали това, което трябва. Наистина, мисля, че е много тъжно, че държавите членки проявяват съпротива по отношение на, на, на създаването на една система на финансов надзор в Европа. Това е което трябва да постигнем на европейско ниво и на, европе... и на ниво държава членка. Не мисля, че интересите на отделните държави членки или пък техните култури или, или нагласи по отношение на надзора е, е нещо, което може да послужи като извинение. Тук е, национални интерес е не само заплаха за, за е, Европа, но също и заплаха за самите държави членки и за благосъстоянието на нашите държави и нации. Благодаря. Госпожа Гил, две минути. Благодаря. Говоря по един доклад, който дълго време беше зимен сън и почти се бях отказала. Искам да поздравя двата съдокладчици. Тези реформи са много важна крачка напред към един набор правила с последователен надзорен подход в Европейския съюз от името на европейските надзорни органи. Това ще допринесе сериозно за доброто функциониране на капиталовите пазари. От особено значение е в този доклад е, че ще се засилят правомощията за защита на потребителите за надзорните органи. Токсичните финансови продукти ще бъдат забранени по този начин. Предвиждат се и допълнителни отговорности в техните правомощия за екологично, социални и свързани с управлението въпроси. Притеснявам се, че това начинание може да загуби своя смисъл, ако не се заемем с прането на пари. По-сериозно Приветствам казаното от комисар Юр в това отношение. Европейските банки загубиха 20 милиарда по пазарни цени през последните 6 месеца заради пране на пари. Банковите регулатори трябва да проявят амбициозност в борбата срещу това явление – Засилването на правомощията в това отношение е хубаво, но според мен не е намерен точния баланс между европейско и национално ниво все още. Разбира се, разграничението е много тънко, но държавите членки трябва да загърбят статуквото това бе една рецепта за сериозни проблеми, която доведе до последната финансова криза. Банките и националните надзорни органи трябва да променят своето поведение и то сериозно, за да се превърне в действителност Съюза на капиталовите пазари в интерес на европейската економика и европейските вложители. Благодаря господин Мариас за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Карас по-рано спомена докладът, който изготви преди няколко години. Той е посвещен на ролята на тройката в Гърция. Докладът беше важен, но заключенията му всъщност нямаха никакво въздействие, защото тройката продължи да действа по същия начин в Гърция освен това, гръцките граждани по никакъв начин не бяха обещетени за страданието и щетите. Дори господин Дайсенблум, когато го запитах, потвърди, че действията на тройката в Гърция спасиха банките, но не и народа на Гърция. Очевидно, че имаме нужда от надзор, имаме нужда от конкретни мерки, както каза и господин комисарят, да се преборим с изпирането на пари и надзорът е важен в това отношение. Всички тези практики трябва да бъдат разгледани, ако искаме да има демокрация в Европейския съюз, ако искаме да гарантираме, че надзорната ни система работи адекватно и разбира се, ако искаме да сложим край на изпирането на пригласени карти за минути и половина. As the commissioners will know, progressive... вероятно комисарът че ще чуе, че гласове в Европейския съюз се противопоставят на единния капиталов пазар, защото се заобикалят проблемите на банките с съсенчест банков сектор и дерегулирани трансгранични банкови услуги. По този начин има неприемлив риск и опасност за финансовата стабилност. При този преглед ние смятаме, че разширението на властта на Европейския надзорен орган е, към предприятия и малки и средни предприятия е необходим. В някои случаи ние признаваме противопоставянето на някои държави членки за това, че се разширява е, правомощията на този надзорен орган и че техните безпокойства са съвсем основателни. Но всъщност те се основават с е, това, че банк, ценчестия банков сектор властта верен на е, тайната и няма никакъв надзор над него. По този начин се перат пари. Той процъфтява. Всички власти в Европейския съюз и надзора аз приветствам, но те са твърде далеч от мой идеал и могат да бъдат по-амбициозни. Не е необходимо просто да засилим надзора. Трябва да намалим сложността на финансовите продукти, които се осъществяват в сянка и заплашва стабилността на економиката като цяло. Господин Гигот има думата за една минута bericht zur reform der europäischen finanzaufsicht zeigt den wert europäischer реформата на финансовия надзор в Европа е отразена с категорични констатации в доклада на Европейската комисия, която призовава за укрепване на надзора Европейския парламент, е, социал-демократи, зелени и прочие, излязоха с много сериозни предложения е, за прането на пари, за защита на потребителите и за устойчиви финансови пазари. Постигнате значителен напредък, но трагичната реалност е, че що се отнася до банковия и до капиталовия съюз, е, държавите членки през съботата и неделята говорят едно, а в работен ден съвсем друго. Надзорните органи все още не са достатъчно европейски. И дълъг е пътят е, до един истински капиталов съюз. И за съжаление, германското правителство не отстоява правилната позиция тук. Следващият оратор. Европейските надзорни органи страдат от много проблеми кадрово обезпечаване, липса на ресурси, национална бюрокрация и държавите членки държат на запазването на статуквото. Проти което аз е, поздравявам докладчика за това, че отстоява общо европейските принципи. Общият европейски финансов надзор е от съществено значение за изграждането на един общ европейски капиталов пазар, в рамките на който ще се разпределя риска в интерес на економиката. Е, и както казахме по-рано тази вечер, надзорът трябва да се получи от досегашните си грешки, е, за да е, върви напред. И в тази връзка възниква въпроса за британския изход. Доколко британският изход, изход ще даде стартов сигнал на, едно, на една надпревара към дъното. Според мен, е, предвид британски изход и въобще състоянието на финансовите пазари в Европа, трябва да се укрепи е, финансовия надзор, общо европейския надзор, да се засили борбата с прането на пари. Но няколко думи за устойчивото финансиране, е, област, която надзорният орган има какво да направи. Знаем, че екологичните рискове, рисковете свързани с изменението на климата, не се устойностяват по-настоящем по балансите на финансовите институции. А тези фактори ще повлияят върху състоянието на финансовите институции, поради което надзорните органи трябва да подемат инициативата и да настояват е, за устойностяване на екологичния риск. Общо взето, новите предложения са твърде навремени е, и аз е, поздравявам докладчика за отношението му към, към тези въпроси за постигнатото споразумение при едни нелеки обстоятелства. Благодаря. Благодаря ви с това и изчерпах списъка на записалите за изказване. Господин Добровски има думата. Uh, uh, Благодаря ви, уважаеми на Европейския парламент, uh, за ценния принос и за днешния дебат. Както казах, крайният резултат не е толкова амбициозен, колкото някои от вас биха желали, но съм убеден, че политическото споразумение ще ни помогне да гарантираме повече сближаване в областта на единния надзор за в бъдеще. Това е ключова стъпка към изграждането на един истински капиталов а, а, единен пазар, така че още веднъж благодаря на докладчиците госпожа Берес и господин Карас. Още веднъж ви, ви моля да подкрепите резултата от това според мен е първо четене с гласуването си утре. Благодаря. Господин Карас, имате думата. Госпожо председател, Бих искал да се обърна към европейските граждани и да кажа, че е, по време на последното заседание на Европейския парламент днес сме обсъдили 13 различни доклада на Комисията по економически и парични въпроси на Европейския парламент. Е, тези доклади ще бъдат гласувани утре. Преди 8 е, години започнахме работа върху последиците от кризата с система за европейски надзор. Утре трябва да гласуваме доклади, чрез които ще се осъществи мащабна реформа, за да може тази система да бъде на нивото на предстоящите предизвикателства. Ние е, влагаме е, нашия камък в сградата в името на европейския капиталов пазар, това е хубаво за европейските граждани. Реалната економика, инвестициите, работните места и економическия растеж ще се възползват от това. Това показва, че сме готови да действаме, че можем да намерим решения, когато стегнем редиците си. И за това Бих искала да благодаря на моя предшественик за свършената от него работа. Преди аз да поема досието, благодаря на всички за чудесното сътрудничество. Госпожа Берес има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички наши колеги за тона възприят в хода на дебата, тъй като господин заместник председател на комисията аз мислям, всички колеги, независимо в коя част от залата се намират, по коя страна на политическия спектър са, споделят огорчението на докладчика. Парламентът искаше да отиде далеч, далеч по-далеч. И в край на кращата се натъкнахме с глава в стената на съвета. А съветът навежда невероятни аргументи че имаме презгранична дейност, ако е, е, е публикуван финансов проспект или пък ако осигурителното дружество е толкова голямо, че въвежда собствен правилник за действие. Е, и е, в крайна на кращата съветът смята, че субсидиарността, видите ли, щяла да намали финансовия риск. Според мен е, съветът прави грешка. Необходимо е да настояваме пред онези, които ще дойдат след нас, да се захванат отново с въпроса за финансовите проспекти, че тук не става въпрос просто за национални правомощия, Същественото тук, на вечерието на предстоящите парламентарни избори, е да направим така, че нашите съграждани да, са дадат, да си дадат сметка, че когато се стремят към общоевропейския дух, към общото дело в Европа, то тук, в тази парламентарна зала, винаги сме работили, е, не жалейки сили в интерес именно на тях нашите съграждани. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Берес. С, с това приключва разискването по тази точка от дневния ред. Ще се гласува утре. Веднага пристъпвам към следващата точка от, общия, от дневния ред. Поредно общо разискване, потенциални изисквания и надзор. Два доклада, дело на господин Фербер. Веднага му давам думата. Докладчикът благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. В Европейския съюз имаме уредба на финансовите пазари, насочена към риска на модела на организация на дейността. За други думи, става въпрос за целенасочени, специфични правила – Търговските дружества отдавна са е, предмет на уредба, е, но разбира се, въпрос за реалния сектор. Е, банковите институции са нещо съвсем различно. Ако вземем всички инвестиционни посредници, всъщност те, те се отличават със своя специфика и ние дълго време отлагаме да се захванем с уредбата на този отрасъл. Докладчикът, е, поздравявам го за това, че много сериозно гледа на потенциалния надзор. Ние всички много внимателно е, погледнахме на въпроса за разумното регламентиране на инвестиционните дружества. И ние успяхме, смятам, е, обособихме три вида инвестиционни посредници по по мащаби, по, по специализация в системата, големите инвестиционни посредници първо, които все така ще бъдат обект на банковия надзор, с оглед на тяхната капитализация. Eine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen, die ein geringes Risikoprofil haben. След това са по-малките дружества с по-ограничен риск, с е, по-слаб рисков е, профил е, и по отношение на тях надзорът ще бъде по-лек. Три ешалонна е системата. Това е сърцевината на, на подхода. И в банковия регламент ние също настояваме за пропорционалност, за диференциран, но солиден подход, особено що се отнася до дружество от трети страни. <laughs> Великобритания неколкократно вече се опитва да напусне Европейския съюз, но повече от половината от активните инвестиционни дружества към днешна дата в Европейския съюз са британски е, по установяване. Тоест, те утре ще бъдат дружества от трета страна. И, и трябва да се направи всичко необходимо, защото тези дружества, дори след британския изход, да бъдат предмет на по-строга регламентация, ако желаят да търгуват в Европейския съюз. Не са всички и, и изисквания за счетоводна отчетност, за, за оповестяване на, на финансова информация. И, и, и така, правилата за дружествата от трети страни са затегнати, без е, това, смятам, да им пречи на дружества от е, такива трети страни да търгуват в Европа. Е, остава да видим по-нататък какво ще направи комисията и съветът. Прегледът на инвестиционните дружества дело на комисията е сериозен компонент от този процес. Към днешна дата смятам, че постигнатият компромис е отличен и аз дължа благодарност за него на колегите докладчици в Сянка, на председателството на съвета на Европейската комисия за отличното съдействие. Благодаря. На минута на заместник председателя на Европейската комисия, господин Домбровски. Уважаеми членове на Европейския парламент. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика господин Фербер за изготвения от негов доклад. В рамките на изграждането на капиталовия пазар и банковия пазар при разглеждането на потенциалния за инвестиционните посредници е важна стъпка. По този начин ще се гарантират по-добра потенциална и надзорна рамка за малките и средни посреднически дружества, като по този начин ще се насърчи изграждането на един по-задълбочен капиталов пазар. Също така ще гарантираме, че инвестиционните институции с системно значение ще продължават да са под надзор на банковия, част от банковия надзор и част от съвета за системен риск за страните, които са членове, държави членки членове и на банковия съюз. Също така се променят и изискванията за осъществяване на финансово посредничество страна на финансови институции от трети страни съгласно принципа на еквивалентност. По този начин се гарантира достъпа на компании от трети страни, като едновременно с това се гарантира и надзор на тези институции, предоставящи важни инвестиционни инструменти и също така се засилва ролята на ЕСМА като надзорен орган на тези институции. Благодаря на Европейския парламент и честност на докладчик Осин Фербер за постигнатият резултат. Подкрепата през показана от страна на Европейския парламент, от страна на докладчика и на докладчите в Сянка беше важна в цялостния законодателен процес. Радвам се, че целта и равнището на амбиции на продължението на Европейската комисия бяха запазнани благодарение на подхода на парламента. Европейската комисия ще започне да работи за, с преразглеждането на правилника за инвестиционните посредници, за да гарантираме, че капиталовия пазар ще бъде изграден своевременно. Благодаря ви. Думата има Ушат Делво за две минути. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя нашия докладчик, е, господин Ферер, за начина по който организира нашата работа и е, начина по който защитаваше позицията на парламента на тристранните срещи. Постигнахме е, добри е, разпоредби, те са необходими, очаквани бяха и е, те са съобразени е, с спецификата и с рисковете е, пред различните инвестиционни дружества. Имаме предвид и затрудненията, пред които изпадат някои затруднения. Те е, бяха подложени само на национално законодателство, т.е. нямаше никакъв надзор е, върху тях. Ние се опитваме да класифицираме 11 те е, инвестиционни предприятия в три основни европейски групи, три основни групи, е, които имат системно значение. Втори клас, в който попадат е, сходни предприятия, риска спрямо които е изчислен съобразно общ знаменател и накрая не свързани помежду си дружества, където рискът не е висок и които са подложени на леко леки законодателни изисквания. Това е добър компромис. Е, е, има съчетаване на изискванията за собствени средства. Те са пропорционални, съобразно стабилността, но и правила за управление. Задължение за значителен брой предприятия е да имат комитет за риск, комитет за възнаграждение. Тези комитети трябва да има равно представителство на мъжете и жените. Радвам се и за изискванията за прозрачност и заявяване на данни. А също така политиката по възнаграждение не следва да бъде дискриминационна приветствам принципът, е, че това възнаграждение не трябва е, да дава предимство на краткосрочна рентабилност. Това според мен е много важно и накрая приветствам критериите, които са определени за еквивалентност и е, за силената роля на Европейския надзорен орган по наблюдението на финансовите пазари. Благодаря, госпожо председател. Председателката благодаря. Господин Викас отсъства. Пристъпваме към спотаните изказвания. Незабавно давам думата на господин Мариас. Е благодаря, госпожо председател. Е, е, преди всичко бих искал да изразя съчувствието си с гражданите на Франция – покрусени, както и цялото човечество от бедствието, разразило се тази вечер на пожара в катедралата Нотр-Дам, европейско и световно културно-историческо наследство. Дебатът, който водим е от съществено значение, тъй като става дума за въвеждане на ред в тази област, тази материя за упражняване на надзор върху големите инвестиционни дружества, които представят системен риск. Е, така че нужни са правила до сега. Тези инвестиционни дружества са предмет на банков надзор, Средно големите дружества обаче имат своята специфика, по-малките свои би трябвало а, да бъдат предмет на особен надзор. Още повече да се има предвид британския изход, тъй като по-голямата част от тези инвестиционни фирми са със седалище в Лондон. Благодаря. Благодаря. Господин заместник председателя Домбровскис. Uh, uh, Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за проведеното разискване, което сочи, че реформата е добре дошла. Е, отстояването на принципа на пропорционалност би трябвало да бъде в интерес на европейските финансови дружества за постигането на един по-ефективен финансов пазар, полза за потребителите. Е, е, приравняването на някои инвестиционни дружества към банките, оставането им в сегашната надзорна уредба има смисъл е, с оглед на спецификата на тяхта дейност, но е, е необходимо е, да се отрази и спецификата на другите дружества, да се въведе един по-отворен надзорен режим в интерес на равнопоставеността и на достъпа на дружества от трети страни, особено в контекста на британския изход. Отбелязах си внимателно някои от вашите бележки е, че това, че новият режим дава възможност за адекватно изпълнение предвид предвидения преходен период. И аз и за напред ще разчитам на вашата подкрепа, така че да се доразвие тази материя за надзора. Благодаря. Господин Вербер, две минути докладчикът за заключителни думи. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред благодаря на колегите, които проявиха смелост и взеха участие в дебата. Бяхме аз и двама докладчици в сянка. Благодаря в частност на Мади за това, че ни отдели време на дебата тази вечер. Благодаря и на господин комисаря. Държа само да отбележа, че Комисията по економически и парични въпроси представи е, цяла поредица от доклади тази вечер, които ще бъдат гласувани утре. И всички тези доклади допринасят за изграждането на една надзорна рамка, от която можем е, да сме горди. И съжалявам, че освен няколкото колеги, които работиха активно по тях, останалите не появиха интерес към темата тази вечер. А все пак предвидените законодателни актове ще подобрят устойчивостта на Европейския съюз и неговата финансова система към сътресения за в бъдеще но работата в тази област е много взискателна, много усилия трябва да се положат, за да вникне човек в материята, а темата не се харесва много на медиите и изглежда, че малко колеги проявяват интерес към темата, но все пак ще, чак, ще очаквам с нетърпение някой да намери някаква дребна слабост в а, свършеното от нас, за да се появим и ние по първите страници на вестниците заради оплакванията на някой, някое голямо инвестиционно дружество. Още веднъж благодаря на всички колеги за свършената работа в, в, в рамките на Комисията по економически и прежни въпроси. Занимахме с много важни теми, като дериватите, брокерските дружества, инвестиционните посредници. Направихме всичко възможно, за да гарантираме стабилността на финансовите пазари. Се надявам поне някой да си даде сметка за това постижение. Благодаря ви, господин Фебер. За това приключва дебатът. Гласуването ще бъде утре. И така, колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Изказването на Европейската комисия не успеха за приемане на данък на Европейския съюз върху цифровите услуги. And that no blue cards will be accepted. There is a round of speakers for the political groups. Първо от името на комисията господин Добровски с първи заместник председател на Европейската комисия. Благодаря още веднъж госпожо председател, дами и господа депутати. Благодаря за това, че организирате разисквания днес по данъка върху цифровите услуги и неуспешни опит за приемане на такъв данък. Съгласието в съвета не беше постигнато, но парламента подкрепи нашето предложение, за което ви благодаря. В началото искам да ви напомня защо комисията представи инициатива по този парламент на 31 марта 2018 година. Проблемите остават нерешени решени така или иначе. Трябва да се има предвид това, когато работим по този въпрос. Но нещата са прости. Международните данъци е, върху е, дружествата не отговарят на економическата действителност. Няма данък върху цифрови услуги, които не присъстват физически в дадена страна. Тоест има необходимост да се приспособим към новата действителност. Днес печалбата от цифровите услуги е на практика на село блага, Това е недопустимо. Това застрашава дългосрочната стабилност на публичните финанси, изкривява конкуренцията на единния пазар и подронва основните принципи за е, е, равно данъчно облагане. Е, тоест, трябва да се предвиди облагане на цифровата економика. Това предполага структурни промени, за да се регистрират печалбите това е, е едно цялостно решение. На второ място, е, по-целенасочено предложение в отговор на искане на държави членки за временен данък върху цифрови услуги, които в момента изобщо не се облагат. Това е междинно решение, което ще се прилага, докато се намери цялостно решение. Както знаете, дискусията в съвета бяха съсредоточени основно върху временното решение и в крайна сметка се оказа, че държавите членки не могат да постигнат единодушно решение по предложението, въпреки че имаше широко мнозинство от държавите членки, които бяха против. Не можа да се постигне единодушие поради самия принцип за единодушието, защото е, съвета трябва да взема решение в областта на данъчното облагане с единодушие. И ние е, е предложихме квалифицирано мнозинство, но това е само пример как е, принципа за единодушието не позволява укрепването на единия пазар в по-интегриран Европейски съюз националният подход е, вече е неуспешен, а единодушието е най-ефективен начин за постигане на решения. Така или иначе, е, тази сложна работа ни е, доведе до компромис е, очертава се рамка за държавите членки, е, които искат, е, които са съгласни да приемат междинното решение. На второ място съвета ще преразгледа предложението в духа на промяната на корпоративния данък и се надяваме да постигнем международно споразумение през 2020 година. Като цяло данък върху цифровите услуги ще ускори международните дискусии в Г20 и в ОСР. Вероятно, да, вие знаете, през 2020 година е, ще бъде е, представен временен доклад е, за дългосрочно решение във връзка с облагането на цифровите услуги смятаме, че решението за данък върху цифровата економика трябва да бъде глобално. Ще се е, набере, беше набрана инерция на срещата на министрите на финансите от Г20 миналата година. Много е важно да се координират европейските усилия. Когато говорим с един глас, Европейския съюз ще може да е, окаже натиск и да защитава своите интереси трябва да бъдат е, е, модернизирани правилата на корпоративния данък, да имаме предвид грешките от миналото, да се упростява системата. Тя е, трябва да бъде подходяща за бъдещето. Благодаря ви. Е, Благодаря ви, господин комисар. От името на Европейската народна партия господин Карас. Госпожо председател, господин заместник председател на Европейската комисия, госпожи и господа. Разбираме всички колко неотложен е въпросът е, за облагането на цифровите услуги данък върху печалбата е, е, в традиционните економически области в размер до 23% сериозно засяга предприятията, най-вече малките и средните. А, а, цифровият, така да го наречем, данък е под 10%. И при това най-големите в тази област плащат 2-3. Това, това е несправедливо. Това е порочно за конкуренцията е, и е, подронва малките и средните предприятия. Като християн-демократ, привърженик на пазарната економика, аз не мога да приема това. Нашето предложение преодолява тази несправедливост. И то е сега представено на вниманието на целия парламент, както и на комисията, тъй като очевидно Вече комисията е направила немалко. Но защо този провал? Липсата на политическа воля от държавите членки, наличието на данъчни пристанища, така наречени на територията на самия Европейски съюз, правилото за единодушното решение. Аз не мога да сторя друго, освен да призова категорично държавите членки. Умолявам ви, служете край на това неразбирателство. Крайно време е в Европа да бъде, да бъде въведен данък върху цифровите услуги. Така ще гарантираме глобална конкурентоспособност. От името на социалисти и демократи, господин Танк, две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Мнозина са изложени на, на последици от кризата. Доходите не, не нарастват не, е, така бързо. Е, е, издръжката на живота расте и не е ли крайно неблаговидно, че дружества като Facebook, Apple, Amazon се отклоняват от плащането на справедлив данък? в Германия, Швейцария, Швеция да и на много други места данъчната система страда от това. И според мен не са нужни други причини, за да заявим категорично, че единодушното вземане на решения в Европейския съюз по данъчно-правни въпроси следва да бъде преразгледано. Социал-демократите излязоха със своите предложения и вече започнаха преговори. Преговори за дълбоки промени в облагането на печалбата. Данъчното облагане днес датира от времето от преди глобализацията и цифровизацията. И една Германия днес е, трябва да е готова е, да, да, да, да извърши фундаментален преглед на данъчното облагане на, на печалбата и не, и, не, и, не, и не само. И не само Германия. Европейският парламент е, с огромно мнозинство подкрепя тази идея. И мисля, държавите членки трябва сериозно да се замислят за налагането на данък върху цифровите услуги. Ако вземем и Франция, и Германия, това е, е, е, упражнява натиск върху международната общност, деловите съди, които се занимават с тези въпроси в глобален мащаб. И, и този процес трябва да продължи. Така че най-богатите фирми в света добросъвестно допринасят за социалната политика, за здравеопазването, образованието на територията на Европа. Благодаря, господин Шердио. Благодаря ви, госпожо председател. Поведението на големите интернет компании по отношение на данъчното облагане е престъпно. 50 евро данъци се плаща за милион печалби средно от тези дружества през миналата година. Много от тях изобщо не са платили никакъв данък, а пък Амазон дори се облагодетелства от връщане на изплатени данъци в размер на 220 милиона. Никой здравомислящ човек не може да възприеме подобен режим. Имаме нужда от данъчно облагане, което да е на висотата на предизвикателствата на 21 век. Беше направено предложение, което се провали, но целта, както каза и Волган Шолц, министърът на финансите на Федерална република Германия. Целта не е да се възпрепятства дейността на интернет компаниите на цифровата услуги. Целта е да има равнопоставеност на данокоплатците. От името на зелените, господин Гиголд, онова, което наблюдаваме тук, е въпрос на доверие. Доверие в европейските институции. Комисията направи предложение. Парламент прие предложението на комисията с значително мнозинство и всички е, бяха съгласни да се наложи някакъв данък върху тези цифрови гиганти. Защо? Защо съвета блокира взимането на решение? Защото някои страни които реално са данъчно обежище, замразих проекта. Те отказват е, да се постигне европейско решение и е, проекта беше е, унищожен в зародиш. Широката коалиция в Германия е участи виновна за този неуспех. Надявам се избирателите да ги накарат да си платят за това по време на изборите. Следващи изказващ се, господин Сосниершки to jest zwycięstwo podatników. Много съм удовлетворен, че тази изключително лоша идея да бъде въведен нов данък се е провалила. Това е победа за данакоплатеца. Всяко евро, което вземат от парите на данакоплатците, е загуба за тях и всяко спестено данъчно евро е победа. Единствената правилна данъчна система е онази, която оставя повече пари в ръцете на онези, които са ги заработили. И това е най-доброто решение за самата економика. Когато са необходими повече пари за здравеопазване, училища и така нататък, решението е просто да се отървем от тези ненужни програми, като Еразъм Плюс – да премахнем финансирането на неправителствените организации. Тогава ще има пари за училища и за, и за болници. Е, просто да се откажем от прахосването на средства. Господин комисар. Madam Chair, honorable members. Well, uh, thank you once again for your dedication, work and... Благодаря ви, госпожи и господа депутати. Благодаря ви още веднъж за проявеното старание. Е, разбира се, е, в съвета не бе постигнато единодушие, но не всичко е загубено. Е, държавите членки, всяка една от тях по-отделно, може да законодателства в национален мащаб. Е, и ще се върнем на този дебат в Съюза, ако в рамките на ОИСР не бъде постигнато общо международно решение. Освен ние сме удовлетворени от е, това, че предложението за цифровия данък, е, ползващо се с почти единодушна подкрепа в съвета, стимулира международния дебат. Е, в ОИСР, в Г20 е, се водят преговори за реформа на данъчното облагане. Ние внимателно ще следим напредъка на тези разговори и Европейският съюз трябва да участва по един координиран начин, имайки предвид, че нашата специфика е своеобразна. Предизвикателството е двояко. Първо трябва да гарантираме устойчивост на обществените финанси и второ данъчното бреме следва да бъде разпределено равномерно. Значи аз мятам, можем да се гордеем с това, което заедно постигнахме по тази материя, давайки си сметка, че работата остава незавършена. Също така смятаме, че блокирането на, на въпроса от няколко държави членки в съвета е, следва да е, бъде сигнал за тревога. Така че Съюзът постепенно да се придвижи към вземане на данъчно-правни решения с мнозинство. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискванията и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Едноминутни изказване. Госпожа Кораца Билт не е тук. Господин Финк, Уинклер. Уважаема госпожо председател, бих искала да обърна вниманието на колегите към един инцидент в Румъния. Кметът на Коронт е бил глобен. Защото е разпоредил името на една обществена сграда да бъде изписано и на унгарски, т.е. не само на румънски, но и на унгарски. Разбира се, общественото мнение в страната бе, беше възмутено, защото противоречи на европейското право, противоречи също така и на международни споразумения, подписани от Румъния. По този начин само се изостря напрежението в страната и се създава работа за съдебната система. Имаме нужда от зачитане на правата на малцинствата в Румъния. Не смятам, че наказателните мерки са в интерес на когото и да е било. Благодаря ви. Господин Бушо има думата. Стимати колеги în Европа. Скъпи колеги, Евробараметър представлява интерес за всички европейски граждани. Те очакват институциите да направят нещо повече. Беше постигнат напредък имаше по-добро законодателство по медицинските уреди, по амбициозни програми, свързани с общественото здраве. Беше, е, бяха направени проучвания и е, рак в педиатрията играе важна роля ние трябва да обсъдим по-добри решения на европейско ниво в областта на здравеопазването. Нека бъдем по-амбициозни за бъдеще. Трябва да се борим срещу рака, да намалим неравенството, да се борим срещу вътрешно болничните инфекции, да има по-добър достъп до иновациите, особено е, чрез е, лекарствени средства да се подготвим за цифровата революция. Благодаря председателката госпожа Боксхор. Благодаря, госпожо председател. Европа е изправена пред избори от ключова важност. защото въжи и за, за Украина. Надявам се, че ще изберем политически ръководители, които да вярват в християнските ценности в неделята на Велик да ще се проведе втория тур на изборите в Украина. Надявам се изборите да протекат по мирен и демократичен начин и Украина да направи стъпка напред по пътя си към Европейския съюз. Надявам се страната да избере президент, който да не дели гражданите на две категории. Първа категория и втора категория. Надявам също така, че ще се придържа към конституционната уредба на страната. Надявам се, че ще намалее етническото напрежение и да спрат нападките срещу унгарското младсинство. Надявам се екстремистите да бъдат възприяни и да се възцари уважение към правата на всички малцинства в страната, включително и унгарското. Господин Лопес Агилар, благодаря, госпожо председател, господин комисар. тази последна пленарна сесия от мандата на парламента ние за пореден път обсъждаме британския изход. Говорим за поредно удължаване на срока за водене на преговорите в последния момент. Камерата на общините така и не може да приеме един позиция за действие. Е, и по този начин стои въпроса за интересите на британските граждани в Европейския съюз, на европейските граждани в Великобритания. 5 милиона граждани на Великобритания всяка година се отправят към Канарските острови. 30 хиляди са постоянно прибиваващи на Канарските острови. Търговията с плодове и зеленчуци, е на значителна стойност. И, възникват въпросите. Защо? Защо се удължава срока за водене на преговори? Какво става? Благодаря. Следващият оратор е господин Попа. Уважаеми колеги, малко остава до изтичането на нашия мандат и толкова по-достойно съжаление е, че вече се води предизборна кампания а, от страна на европейските институции а, и се отправят нападки към румънските институции. Румъния днес отново бе жертва на несправедлива критик. Очевидно се прилага двоен стандарт ние не коментираме корупцията в други държави членки, нито сувереното им право да законодателстват е, за съдебната си система. А нас ни критикуват и при това е, с е, факти, които не са действителни. Според мен тази кампания против Румъния следва да спре, за да не хвърля нова сянка върху европейския проект. Благодаря, господин Скрипек има думата. пани předsedající благодаря. Благодаря, госпожо председател. А, наскоро научихме, че в Испания се настоява за равенство между половете. Имало приказки, които били сексистки. Аз с изненада научавам за това. От е, поколения наред европейските деца са възпитавани, е, докато слушат тези е, красиви приказки за верните ценности в живота, доброто срещу злото, е, ценности, които изграждат е, човешкото същество, възпитават го в е, духа на доброто в живота. Така че ситуацията е странна и ние трябва да се борим срещу подобна тенденция в конкретни държави членки. Не би следвало ние е, да казваме родителите какви приказки да четат на децата. Господин Селимович има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Европейския съюз в момента се ползва с голяма подкрепа. 60% от шведите в момента смятат, че трябва да бъдем членове на Европейския съюз. Едновременно с това обаче гражданите ни нямат доверие, не вярват, че ние можем да се справим с проблемите. И тези данни показват, че Европейския съюз трябва незабавно да излезе с план за това как може да се преустрои, да отговори на очакванията на гражданите. В противен случай не само, че ще се провалим и по тази зала ще се изпълни с екстремисти от двете страни, което никой от нас не иска, но ще отслаби и подкрепата за членството на, дър... на държавите в Съюза. Така че нека да чуем какво има да ни кажат гражданите и нека да сме готови да отговорим на проблемите им и да си върнем доверието им. Благодаря ви. Благодаря, господин Тайка Брас има думата. Благодаря, госпожо председател. В края на моя мандат, в последното си изказване тук, бих искал да се изкажа на холандски или фламандски, ако щете. Аз съм каталанец, инак и испанските власти ми забраняват да говоря народния си език. А в Белгия са официални три език. Френски, холандски и немски. С френски и немски говоря от дете. Опитах се по време на мандата си да освоя малко холандски. Благодаря на учителката си Сандра Петърс за голямото търпение, с което ме обучава. Ето, това е моето последно изказване на холандски в чест на плурализма в Европа и с надеждата, че каталанският език ще стане един от официалните европейски езици. Благодаря ви. Господин Соле има думата. Право, президентен. Благодаря, госпожо председател. Ето на наближава краят на Европейския парламент през този му мандат. И по време на мандата въпросът за Каталония е особено актуален. Каталанците се стремят към самоопределение. Техните протестни действия бяха потъпкани от властите, от полицията – е, към нас се отнасят като към престъпници и ние бива посрещан с овации. Но недоволството, неудовлетвореността от Европа расте, а ние няма да бъдем заставени да паднем на колене. Не ние отстъпваме от европейските ценности. Напротив, ние ще се върнем още по-силни и ще възстановим правата и свободите в Европа, които никога не сме показвали. Господин Макарти има думата. Плана на комисията да отпусне 13 милиарда през следващите 5 години за Европейски фонд за отбрана е ефемизъм за Европейска армия. Е, това е страна, когато публичните услуги в страна като Ирландия е, е, са подложени на един нетърпим натиск. Това Нушан Файн ще наложи увеличение на вноската на Ирландия в Европейския съюз за военна машина машина. Ние искаме да се засили независимостта, като, спасяв, като спестяваме пари на накоплаците. Искаме да запазим нашата международна репутация. Искаме да е, запазим е, тук, в тази зала. Е, и беше намалена възможността на ирландския народ да впише в Конституцията нашата независимост. По този начин не се спазва нашето достоинство. Вие мълчаливо подкрепяте европейска армия. Шин План няма да играе в такава игра. Ние ще се борим за ирландската неутралност ежедневно. Господин Фланаган има думата. Er Гласувахме в подкрепа на преките плащания в Комисията по селско стопанство, макар че 100 е 50 милиона бяха отделени за централните региони на Ирландия е, за периода 2021-2027 година. Смятаме, че 61% ще отиде за един от регионите, останалите региони ще получат е, по-малка част от средствата. И въпреки заделените вече средства,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 едно видео от 38 минути, изготвено и а, от Wikileaks и м, разпространено а, от Wikileaks, посветено на престъпленията на американската армия. Човекът, който оповести тези кадри беше арестуван и вероятно ще бъде подаден по съдебна отговорност. Всички знаем проблемите и опасните, на които са изправени лицата, подаващи сигнали за наредност. А Посланието ми към британците е, че ако предадете Джулиан Санч на американските власти, моля ви, напуснете съюз възможно най-бързо. Господин Сошнич има думата. Największą chorobą Parlamentu Europejskiego jest biegunka legislacyjna. Благодаря, госпожа председател. Най-голямата слабост на Европейския парламент е неговата законодателна диария. Е, той публикува повече от 500 документа годишно, т.е. повече от един документ на ден. Никой не може да прочете цялата тази продукция, продукция в Европейския парламент. Да не говорим отвъд стените му хората имат работа, да се припитават, е, не да четат нашите писания. Освен това, ние гласуваме доста бързо разполагаме с по-малко от две секунди на изменение. Твърде често председателят доли не гледа залата, кой за какво гласува, а само политическите лидери на партиите. Твърде често се гласува от името на други, което очевидно е неприемливо. И предвид всички тези нередности, аз възложих на експерти доклад и когато този доклад бъде готов и бъде преведен, той ще бъде разпространен с надеждата тези нередности да бъдат отстранени. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, госпожо председател. Правата на децата не са дребен въпрос. Като координатор по правата на детето в Европейския парламент, аз с колеги е, бях начало на поставянето на този въпрос в полезрението на Европейския съюз. И моят приоритет винаги е бил да възпрепятствам, да се боря срещу всички форми на насилие срещу деца, защита на иммигрантите деца, за повишаване на общественото участие на децата. Извървяхме дълъг път в партньорски взаимоотношения с съвета на Европа и тук в парламента Току-що започнахме световния индекс за сексуалното насилие срещу деца, е, както и кампанията за защита на децата в условията на въоръжени конфликти. Призовавам комисията следващия понеделник да приеме нова стратегия за правата на детето, да разгледа въпроса за неприкосновеността в електронното пространство, за защита на личните данни и прочее за създаването на безопасен интернет за децата. И аз е, призовавам всички кандидат-депутати да поемат общ ангажимент в защита на правата на детето. Благодаря. Благодаря. Господин Мавридес има думата. Благодаря, госпожо председател. Турската окупация на Кипър продължава. Това е престъпление срещу Европейския съюз. Когато преди 5 години повдигнах въпроса в пленарна зала, не бе, беше обърнато особено внимание когато Ердоган потъпка правата на човека в самата Турция, когато хвърли в затвора онези, които му се противопоставяха, тогава имаше известна съпротива срещу него, но някои продължиха да го подкрепят. Република Кипър прави опит в източната част на Средиземно море да обедини опозицията е, в подкрепа на Европейски съюз. Е, тоест Европейски съюз следва да подкрепя Република Кипър чрез единна политика. Ще продължите ли да го правите или ще подкрепяте Турция, докато продължава турската окупация е, в Кипър? По този начин част от самия Европейски съюз липсва. Подкрепите самия Европейски съюз, на нещо друго. Следващи изказващ се. Госпожа Миранда. Благодаря, госпожо председател. От Първи март насам, откакто станах член на Европейския парламент, винаги съм се изказвала на една тема и това беше живота. Правото на живот. Но днес бих искала да кажа няколко думи за правото на смърт. В Испания започна дебат за правото на Ефтеназия. Всичко започна с опитът на съпруга на една тежко болна жена да й помогне да си отиде възможно най-безполезнено, но за целта трябваше да поиска разрешение от съда. В противен случай последиците за него можеха да са много тежки. Много по-различно е положението в Белгия, страна, която приема и признава правото на евтаназия. Така че приветствам, призовавам Европейската комисия да повдигне въпроса за евтаназията на европейско равнище. Благодаря ви, господин Шаки има думата. E Благодаря, госпожо председател. ep избори за Европейски парламент. Времено все повече говорим за екстремизъм в Европа. Не стига само да се говори обаче за това. Трябва да помислим и за легитимирането на тези екстремистски сили в нашия политически живот. Да вземем страната от която съм, Словакия, е, политическа сила е, присъдружена към НП, а и друга към е, европейските социалисти, работят с крайни националисти у нас. Това всичко се съчетава с корупция. Всъщност твърде често, струва ми се, политическите коалиции в Словакия се спояват именно чрез корупцията. Наскоро бе прието законодателство, според което не, не може на обществени събрания да звучи националния химн на друга държава членка. Е, нарушаването на тази забрана е, може да ви изправи пред съда. Господин Танажеско има думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, тъй като е, стигаме до края на мандата ни, Искам да посоча, че въпреки разликите в мненията ни, проекта за Европейски съюз напредва. Оценявам факта, че за първ път е, политиката за сближаване в Европейския съюз е, е, се обсъжда на първо място. От 2021 до 2027 година ще му бъдат отредени най-много средства 370 милиарда евро. България и Гърция ще получат е, е, значително по-големи суми. Това е важно за страни, е, които последни са се присъединили към Европейския съюз, защото Европа на няколко скорости не беше възприята добре. Това е добър признак. При обсъжданията през последните години върху бъдещето на Европа ние сме решени да растем заедно, да живеем заедно, с малки разлики между държавите членки. Обединена Европа е нашата цел. Господин Полчак има думата. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Dovolte mi, abych nejprve... Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да изкажа съпричастността си с френския народ ради трагедията с Нотърдам. Катедралата е, е част от а, културното наследство на Европа и се надявам пошамигарите да успеят да я спасят. Европейския съюз е изправен пред редица предизвикателства, като се започне от миграцията и се стигне до пластмасата. Според мен най-голямото предизвикателство пред нас е са измененията в климата и ако не успеем да се приспособим към тях, положението ще се влушава все повече за бъдеще. Ще трябва да се борим с суши, ще се промени корено начинът на живот в селските райони. Имаме и сериозни проблеми с а, качеството на въздуха и само заедно можем да преодолеем подобни предизвикателства. Надявам се да успеем да го оставим. Благодаря ви, господин Капуто. Има думата. Grazie, grazie Presidente. Questo è l'ultimo one minute speech della legislatura. Благодаря ви. Това е последното ми едноминутно изказване в този парламент. Аз винаги съм се опитвал да представлявам страната си. Аз съм прекарал часове в тази сграда, в тази пленарна зала и се радвам, че бях един от най-присъстващите и най-активните членове на парламента. Сега сме в предизборна кампания. Аз а, е, а, е, убеждавам в европейската идея повече от хиляда общини в Северна Италия. Ние трябва да постигнем европейски обединени щати. Ние живеем в красива част на света, но сложна част на света. Тя заслужава да има собствено политическо правителство. На хората им омръзна от политици, е, които създават иллюзии. Искам да благодаря на електората, искам е, да им кажа, е, нека да има равенство на правилата в тази предизборна кампания. Да живее Европейски съюз, Италия и Северна Италия. Южна Госпожо председател, като гражданин на страната ми, аз съм огорчен от това, че от октомври месец миналата година за трети път се стига до разговор за влушаването на правовия ред в Румъния. Като румънски гражданин от унгарски происход, аз съм принуден да обърна вниманието ви на системното е, посягане на правата на унгарското мълцинство в Румъния в нарушение на върховенството на закона. А Европейската комисия мълчи. Аз настоявам за незабавното освободяване на Иштан Беке и Золтан Шоч, политически затворници, лишени от свобода поради това, че са от унгарски происход настоявам също така за незабавното анулиране на глобата от 1000 евро, наложена на кмет, просто за това, че използвал унгарския език. Благодаря. Госпожа Шойдрова. Благодаря, госпожо председател. Това е последното ми едноминутно изказване през този мандат и въпреки това аз трябва да променя предварително обявената тема. Бих искал да се спра на пожара в Париж, на пожара в катедралата на Отрадам. Аз добре и лично познавам този символ на християнската вяра – този символ на културната история. Спира се, този паметник вероятно съвсем скоро ще бъде възстановен, но аз се надявам в този случай да намерим общата добра воля, за да видим светлината на този свещен ултар. И някой ден двете изгорели кули на катедралата на Трудам отново да се изправят на фона на небето. Благодаря ви, благодаря ви за тези трогателни думи. Трагедията наистина е голяма. Аз често като дете е, в Париж съм посещавала Нотр-Дам. Един, един, един шедьовър, един безценен паметник на културата. Надявам се да го опазим. Благодаря. Следващото заседание ще се състои утре сутрин, 16 април, вторник, с вече разпространения дневен ред на страницата на Европейския парламент. Преди да закрия заседанието, благодаря на всички, които работиха до толкова късно тази вечер, това число разбира се на преводачите, на господин комисаря, на колегите и на разпоредителите, на квесторите. Няма, няма да ги пропусна този път. Тяхната работа е неоценимо важна за нас. Закривам заседанието.